Председателката, добър ден на всички. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол, първото за тази година. През тази година ви пожелавам здраве и успехи. Нека 2016 да е успешна и за Европа. Надявам се, че добре е започнала годината ви. Поне всички от тези от вас, които виждам тук, изглеждат отлично. Първа точка приемане на дневния ред. Няма възражение срещу проекта на дневен ред, с което той се приема. Разполагате и с бюлетина на комисията ни, както и с протокол от заседанията от 9 и 10 ноември, 30 ноември и 1 декември, 3 декември и 7 декември. Ако срещу тях до края на това заседание не бъдат внесени възражения, те ще се считат за приети. Преминаваме към точка 4, работна програма на Европейската сметна палата за 2016. Сърдечно приветствам с добре дошъл председателя на палатата, господин Дасилва Калдейра. Приветствам сърдечно с добре дошли множеството присъстващи тук членове на палатата. През октомври миналата година бяхме там на място Обсъдихме с палатата нейната сметна програма, работна, извинете, програма. Внесохме и своята позиция. Днес предстои да я обсъдим. Радвам се, че ще обсъдим с вас, господин председател. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове Нека отново ви благодаря за отправената към мен покана да ви представя годишната работна програма на Европейската сметна палата. Нека се възползвам от възможността също да ви изкажа най-добрите си пожелания за 2016 година. Тази година ще бъде изпълнена с изпитания за Европейския съюз и неговите институции. Европейският съюз и държавите членки са изправени пред особено важни предизвикателства в дългосрочен план. Намираме се и в кризи. Сред предизвикателствата са укрепването на економиката и заетостта, установяването на постигането, извинете, на нови цели за устойчиво развитие и в областта на климата, както и управлението на миграцията и борбата срещу тероризма. Всичко това поставя пред Европейския съюз особено важната задача, колкото се може по-добре да се възползва от ограничените си ресурси, както законодателни, така и бюджетни. С други думи, трябва да установим по-добри процеси за поставяне на приоритети, и да постигаме по-добри резултати. Най-добре ще постигнем това, ако се възползваме от междинния преглед на дългосрочните стратегии и на многогодишната финансова рамка. Тези въпроси са от основно значение за Европейския съюз. Работната ни програма за 2016 отразява тази реалност. В нея са изложени одитите, които планираме да започнем през 2016, както и докладите, които възнамеряваме да публикуваме в течение на годината. Ще изпълним задължението си да изготвим и публикуваме над 50 годишни доклада. Едновременно с това ще продължаваме в много голяма степен да поставяме акцента върху одита на резултатите. Разбира се, не можем да аудитираме и да докладваме за всичко. Затова в работата си ще се концентрираме там, където, според нас, от нея ще проистекат най-много допълнителни ползи. За целта ще очертаем одитните приоритети, които ще залегнат в основата на работата ни за период от 2 до 3 години – тези приоритети са и в основата на подбора на нови задачи за специални доклади. Те представляват и области, в които ще разработим дългосрочни знания и ще натрупаме аудиторски опит в дългосрочен план. Ежедневно актуализираме приоритетите си въз основа на прегледа, който правим на промените в Европейския съюз и въз основа на нашето разбиране за условията, при които работят заинтересованите страни и за техните потребности. За тази годишната си работна програма се възползвахме от безпредседентната степен на взаимодействие Uh, С комисиите на Европейския парламент. Благодаря на Комисията по бюджетен контрол и на Комисията на на съвета на председателите на парламентарни комисии за това взаимодействие. Наистина се надявам, че този междуинституционален диалог ще стане постоянна характеристика на процеса на програмиране на работата ни от тук нататък. В основата на усилията ни е нашите констатации да са колкото се може по-уместни и полезни. Така ще можем по-добре да очертаем приоритетите си, да подберем най-уместните теми за извършване на одити. Ще избегнем и разочарованите очаквания. През октомври миналата година членове на вашата комисия посетиха Сметната палата. Тогава излязох с предварителен преглед на приоритетите ни за 2016. Днес ще се спра върху някои от конкретните одити във връзка с тези приоритети – които планираме да започнем през 2016 година. Както упоменах в началото, укрепването на економиката и разкриването на работни места продължават да са сред основните приоритети за Европейския съюз. През изминалите години отдадохме приоритетно значение на одита на мерките за младежка заетост. Колегата ми Илияна Иванова когато обсъждате следващата точка от дневния ред, ще ви представим последния ни специален доклад по тази тема. През 2016 ще насочим вниманието си към усилията за укрепване на економиката чрез укрепване на вътрешния пазар като ще отделим внимание на инициативите, свързани с програмата за цифрови технологии на комисията. Ще започнем одит на мерките за подпомагане на трудовата мобилност, за изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура, на пътна и ЖП инфраструктура. Ще разгледаме инициативите за премахване на пречките пред вътрешния пазар и подобряване на регулирането на финансовите услуги. Европейската економика ще се развива и расте единствено в условията на добро финансово-економическо управление. То ще продължи да е сред нас нашите приоритети при одита. Ще направим за пръв път одит на финансовата помощ към държавите членки, на процедурата при свръхдефицит, както и на надзора върху агенциите за кредитен рейтинг на Европейския съюз. Ще извършим одит и на единия надзорен механизъм, както и на единия механизъм за преструктуриране. Ще започнем да извършваме и оценка на първите пет години от работата на Европейското полугодие. Енергийната политика продължава да е сред приоритетите ни. През 2015 публикувахме специален доклад за енергийния вътрешен пазар и сигурността на енергийните доставки. През 2016 Наш приоритет ще бъдат енергетиката и климатът, тема по която ще извършим хоризонтален преглед. Постигането на целите в областта на климата се отразява съществено върху много традиционни области на политика на Европейския съюз, в които се изразходват средства от европейския бюджет. Тази година ще докладваме за общи ангажимент да се изразходят 20% от бюджета на Съюза за действия в областта на климата. Ще се спрем по-конкретно върху политиката в областта на биогоривата, върху земеделските практики и помощта за възобновяемата енергия в селските райони. Освен това, сме си поставили и една основна задача за 2016 година, именно одит на убежището, миграцията и сигурността. Както знаете, Извършваме текущи одити на разходите в областта на миграцията в Южното Средиземноморие и източните съседки на съюз. Предварителните ни констатации в момента са обект на състезателна процедура. Като се има предвид големият интерес на вашата комисия към тази тема, ще приключим този одит колкото се може по-скоро. Откакто го започнахме през 2014 година, Европейският съюз прие безпредседентен брой бежанци, много от които търсят закрила. Европейският съюз и държавите членки са предприели действия за справяне с тази криза. Планирани са и допълнителни действия през тази година. Поради това съветът към края на тази година ще започне конкретен одит на действията на комисията в отговор на беженската криза. Ще използваме знанията си за политиката на Европейския съюз в тази област, които придобихме по време на одита за областта на миграцията. През 2016 година ще започнем одит и на инструментите за защита от тероризма, на мерките за предотвратяване на човешки трафик и на помощта на държави, които биха могли да са потенциални източници на мигранти и търсещи закрила, като Тунис и Централната Африканска република. Подобно на изминалите години, ще започнем работа по редица специални доклади по въпроси свързани с основните инструменти на Европейския съюз за координирането и изпълнението на политики, а именно стратегията Европа 2020, основните разходни програми, агенциите и други органи. Що се отнасят основните разходни програми, ще разгледаме освояването на средства от бюджета на Европейския съюз, подбора на проекти и финансовите корекции в областта на кохезионната политика, както както и схемата за основни плащания в областта на замеделието. Що се отнася до субектите на Европейския съюз, ще направим оценка на резултатите на изпълнителната агенция иновации и мрежи, както и на съвместните европейски инициативи за научно-изследователска дейност и технологии. Ще извършим и преглед на Съда на Европейския съюз. Приоритетите на палатата ще бъдат отразени в одитната ни работа, която е в основата на годишните ни доклади. Следващият годишен доклад за бюджета на Европейския съюз ще включва нова глава за функцията сигурност и гражданство на многогодишната финансова рамка. Ще продължаваме да поставяме акцента на въпроси свързани с резултатите. В главата за постигането на резултати от европейския бюджет ще докладваме за междинния преглед на Европа 2020, както и на степента, до която Хоризонт 2020 е ориентиран към резултати и към постигането на целите на тази стратегия. Ще докладваме и по въпроси свързани с резултатите след одита на разходните операции в рамките на споделеното управление. Освен това ще следим и промените във връзка с освояването на фондове на Европейския съюз и използването на финансови инструменти. Нещо, което опоменахме миналата година в главата за бюджетното и финансово управление на Съюз. Госпожо председател, уважаеми членове, както комисията справо заявява в работната си програма за 2016 година, не сега е моментът да продължаваме по-старому. Палатата също признава това. До момента говорих за одитните ни приоритети за 2016. Нека сега кажа няколко думи за това, което правим, за да подобрим резултатите си като институция. През 2016 ще трябва да се справим с значими промени в рамките на институцията, тъй като продължаваме с реформите, които са част от стратегията ни за периода 2013-2017 година. В началото на януари влезе в сила новият ни организационен модел, ориентиран към задачи – според нас този модел ще ни даде възможност да управляваме задачите и ресурсите си по по-простен и гъвкав начин през едните години. Уверен съм най-вече, че този модел ще ни помогне да приемем специалните доклади, по които ще започнем работа през 2016 година за среден срок от 13 месеца, така както е предвидено в финансовия регламент. Ще ви докладваме по-подробно за напредъка по прилагането на тази стратегия, както и на препоръките от партньорската проверка и препоръките на парламента в годишния доклад за дейността ни за 2015. Госпожо председател, уважаеми членове, в момента Съюзът е изправен пред предизвикателства – Институциите му трябва да си сътрудничат, за да се справят с огромните проблеми, пред които сме изправени, като всяка от тях възможно най-добре се възползва от правомощията и ресурсите си. През 2016 палатата възнамерява да допринесе за колективните ни усилия в това отношение, най-вече като изпълнява работната си програма, която ви представих днес, възможно най-добре. Thank you. Господин председател, благодаря ви за този впечатляващ преглед и за впечатляващият брой цели, които сте си поставили. Комисията по бюджетен контрол в бъдеще смята да гарантира участието във вашата работа на колкото се може повече други парламентарни комисии. Така сме подхождали и в миналото. Взаимодействието ни по всеки един ваш доклад, по всеки един ваш специален доклад е изключително важно. Приканваме представителите и на, и на други парламентарни комисии да участват в обсъжданията на тези доклади и да допринесат за тях със своите знания. В момента колегите не проявяват особено голям ентусиазъм, меко казано, но ние ще продължаваме да настояваме. Затова, според мен е много важно, че присъствахте на заседанието на съвета на председателите на парламентарни комисии. Винаги, когато човек прави някакво нововъведение, трябва да се погрижи за това то да достигне до всички. И в случая смятам, че ще трябва да продължим с усилията си, докато всички тук в парламента проумеят, че подхождаме сериозно. Затова още веднъж призовавам всички колеги да се отзоват на призива ни за взаимодействие. Това въжи и за колегите от Комисията по селско стопанство. Искам да задам няколко въпроса. Първо, предстои междинният преглед на програмите. Не казахте нищо по този въпрос. Как ще участва Европейската сметна палата? Ще участва ли тя системно в междинния преглед или ще трябва да отправим конкретно искане към вас? Ако трябва да отправим конкретно искане, искам да го отправя днес – все още по многогодишната финансова рамка не са направени разходи в много голям размер и именно в това се крие основното предизвикателство. Целта е много отдалечена от нас и за това е и много важно, според мен, въпреки че не разполагаме все още с солидна база данни, да участва Европейската сметна палата. Вторият ми въпрос има промени в длъжностните лица в съда. Има промени, които засягат около една трета от длъжностните лица. И когато една фирма, например, подмени една трета от екипа си, това означава едно доста голямо предизвикателство. Как смятате да въведете в работата си тези нови членове? Тук в парламента някой, ако е нов, трябва да се справи сам. какво възнамерявате да предприемете вие? Как смятате да обучавате новите си членове в хода на работата? Има промени в структурата на палатата предстои да работите в отделни колеги и как трябва да отчетем ние това в бъдеще, когато избираме нови членове на палатата? For, for Благодаря ви за зададените въпроси, госпожо председател. Благодаря също за това, че подчертахте подхода ни към тревогите изразени в парламента, не само във вашата комисия, но и в други европейски комисии, като желанието е да се разберат по-добре приоритетите на различните комисии. Смятам, че така работата ни става по-пряко свързана с вашата. Така и оптимално ще използваме ресурсите на Сметната палата – за да може да допринесем и за повишаване на качеството на вашата работа. Бих искал да подчертая, че посредством съвета на председателите на парламентарни комисии бихме могли да се намесим на по-ранен етап. Не съм сигурен точно кога, но по-рано през годината може да започне диалога и така могат да се набележат най-важните теми, по които отделните парламентарни комисии биха искали да чуят становището на палатата. Така ще можем по-пряко да говорим на исканията и въпросите на парламента. В междинния преглед на многогодишната финансова рамка ние ще подходим като към една отлична възможност да разгледаме финансовото управление на Европейския съюз. Когато представи годишния доклад през ноември, говорих за това, че трябва по-добри, по-качествени инвестиции Европейския съюз, като бюджета се насочи към основните приоритети и най-големите предизвикателства пред съюза. В същото време тези инвестиции трябва да бъдат по-гъвкави, за да може да бъдат един инструмент, който да реагира на случващото се. Излязохме с един кратък документ, кратък текст, който ще ви бъде предоставен, в който посочваме трите стълба, около които смятаме, че може да се работи в полза на многодишната финансова рамка или МФР. Първо трябва да се види дали имаме набелязани правилните цели, така че добре да се обмислят целите. След това на второ място говорим за управленските процеси, за да видим къде може да се упростят нещата и къде могат да се използват най-добре настоящите инструменти, за да може процеса на управление на средствата да бъде по-гладък, което да улеснява освояването на средства и преодоляване на проблемите, свързани с спазването на законодателството. И не на последно място отчетността. Ако погледнем МФР, ще видим, че рамката се развива и могат да се направят нови инструменти извън бюджета. Тези нови инструменти, които са извън бюджета, са изключително важни, но не може да останат извън полето на надзор на сметната палата например Европейския фонд за стратегически инстру... а, инвестиции, както и други инструменти. Средносрочният преглед най-вероятно ще се случи след втората половина на тази година и за това бихме искали на базата на предишни данни да видим върху какво почиват тези три стълба И идеята ни е да дадем на комисията опита си посредством одита, да извлечем полуки от предишни одити, които да ни помогнат да се насочим по-точно към целите си и да използваме оптимално бюджетът на Европейския съюз цел постигане на рентабилност, създаване на гъвкавост вътре в рамките на финансовите инструменти. Надявам се, че ще работим през цялата година с вас, Европейската комисия, тъй като вие отговаряте също така за този процес. Ще работим и с съвета, тъй като той отговаря за вземане на решение също. Що се отнася до реформата на Сметната палата? Въздействието на тази реформа е във всички посоки. Членовете, служителите, Организацията ни ще почива върху конкретни задачи и нека да кажа какво имам предвид. Това означава, че средствата отиват за задачи, а не да търсиш задачи, за да оползотвориш средства. Настоящите служители, бъдещите служители ще преминат през няколко месечна програма на обучение, за да могат да се влеят сред нашите редици безпроблемно. Що се отнася до членовете, имаме десетима, които трябва да дойдат. 10 през май, всъщност един през ноември. Ако ми позволите, бих казал, че държавите членки и съветът би трябвало да са готови с всички предложения за кандидати в необходимия срок, за да може девет кандидата да бъдат разгледани за май месец Бихме искали да се избегне една такава ситуация, в която всеки месец да трябва да се обновяват членове на Сметната палата. Така или иначе, в този случай ще дойдат доста наведнъж, те ще преминат през тази програма и ще са готови да се включат в работата ни. Що се отнася до организацията на основата на задачи? Имайки предвид познанията, ценза на тези членове, ще намерим задачи, където те да се впишат най-добре. Както знаете, работим на колегиуми и все пак трябва да се каже, че тези колегиуми работят по един отворен начин и не се ограничават в рамките на една тематика единствено и само. Сега обсъждаме евентуалното такова разширяване на колегиумите и новите членове трябва да се впишат безпроблемно. А, тези периоди на, на вписване в екипите а, могат да бъдат по-кратки, по-дълги, трябва да се опознае добре институцията, мисля, че всички потенциални кандидати за членове на палатата ще са добре запознати с всички европейски въпроси, с бюджетните въпроси, с финансовото управление и това не би трябвало да е проблем. Ако те идват от различни професии, това ще бъде една отлична възможност да се обогати палатата и да се насочим по-добре към предизвикателствата в бъдеще, механизма а, за спасяване на банките и така нататък. Благодаря. Колегата Аяла Сендер е желаяща да се изкаже. Включена е в списъка на изказващите се, моля. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожо председател. А, желая първо на всички честита нова година и всичко най-хубаво за идната година. Надявам се това да е една отлична година за нашите граждани, както и една година, в която да можем да изпълним задачите, които сме си заложили. Искам да поздравя председателя на Европейската сметна палата за интересното представяне. В него съвсем ясно видяхме какъв ще е пътят напред, що се отнася до промените, които ще настъпят в сметната палата. Надявам се всички продукти, които получаваме от Сметната палата, да повишат също своето качество. хубаво е, че тук има представители на различни комисии и Искам да попитам как ще се работи с специалните доклади по-добре. понякога специалните доклади са насочени към различни аспекти на определена тема. И мисля, че а, така по-добре ще можем да а, работим по парламентарни комисии. Данните, препоръките, на тези аудитори биха могли да повишат своето качество и това ще стане точно по този път. Тук имаме председатели на комисии. Как възнамерявате да включите в работата си другите парламентарни комисии? Как смятате, че този процес може да се усъвършенства? и какво ще бъде въздействието на тези специални доклади. На второ място исках да кажа, че много се радвам да чуя, че ще се работи не само по време на бюджетните периоди, а и като се включват по-широки рамки, на одита, не само бюджетен одит. Например, при приключване на програми 2007 година, това ще бъде много интересен момент, който ще ни даде една по-широка картина, а не просто моментна снимка. Хоризонталният преглед е един добър пример. Може да се направи такъв преглед за енергетиката, за климата, затова искам да попитам как можем да подобрим този хоризонтален преглед. Не искаме всички тези усилия да се хвърлят на вятъра. Не, искаме максимална полза да извлечем, за да получим конкретни указания. И не на последно място, Исках да задам въпрос за използването на показатели в аудитирането. В бъдеще как ще се развият тези показатели и как ще направим така, че тези използвани в миналото да продължават да се използват. Палатата работи с комисията, но как се напасват тези два процеса? би трябвало да имаме общо съгласие за показателите, които ще се използват, за измерителите, които ще се използват, тъй като това ни притеснява. Не бихме искали, както се е случвало в миналото, да остават сфери, като например Хоризонт 2020 или научно-изследователската дейност, където се оказахме изненадани от факта, че ако говорим за земеделие или сближаване, макар че процентът на грешката е намалял, се възнамеряват да се приложат промени при показателите, а когато се говори за научно-изследователска дейност, това не е така. Имаше член на палатата, който излезе тук с лично становище и каза, че процентът на грешката не е много висок, следователно не бива да се вглеждаме толкова в този процент. Да, разбирам, че това може би е лично становище, което е изразено, може би не съм разбрала добре какво точно е искал да каже колегата, но е добре да има последователност, защото ако искаме местните органи на властта, земеделците да работят по-добре с тези средства, трябва да имаме същите високи очаквания към тях, както и към лабораториите или към университетите. Това според мен бе не, нещо много важно. Тази година имаше известен момент на изненада, непрякото управление на бюджетите бе одобрено. Все още имаше грешки, но имаше и по-добро представяне на институциите. Може да се отбележи напредък. Това до известна степен мога да кажа, че ни изненада, защото държавите членки, националните органи явно не си бяха свършили работата. В миналото като че ли нещата изглеждаха по-добре, всичко вървеше нагоре, а тази година има спад, т.е. не положително развитие. Това из, до известна степен ни притесни. Благодаря за въпросите както и за пожеланията. Нека да потвърдя, че целта ни е да работим в тясно сътрудничество с онези в Европейския парламент, които работят в отделните комисии, всички парламентарни комисии. Това ще ни помогне за това не само да извършваме бюджетен контрол, но и да гледаме законодателно към тези теми. Общият подход тук е, и вие най-добре го разбирате, че е хубаво да разберете какво се случва от бюджетна гледна точка, но и от законодателна гледна точка. И съчетаването на тези два елемента ще направи работата на парламента по-съсредоточена и по-тясно свързана с реалността, тъй като обвързваме двата елемента, което ще означава повече полза за ролята на парламента не само като законодател, но и що се отнася до отчетността мандата на парламента. So I think Смятам, че това се отнася и за специалните доклади, отнася се също така и за хоризонталния преглед. Хоризонталният преглед, който споменах, е едно съчетаване на работата, която бе извършена по определена тема в определен момент. И се опитваме those to whom we are addressing, so uh, the да предоставим на парламента, на другите институции полуките, които са извлечени, които биха могли да бъдат от полза и така те да бъдат приложени в бъдеще. Да се подсилят част от политиките или да се променят някои въпроси, свързани с изготвянето им или с това как си представяме цялата верига на отчетността и въпросите свързани с финансовото управление. Ще направим този хоризонтален преглед по климатичните въпроси. Толкова много одити сме направили в тази сфера през последните пет години и да, парламентът се е занимал с тях подробно. Има много законодателни инициативи сега обаче. Имаме Европейски съюз за енергия или енергетика. Имаме нов сценарий за климатични изменения, където Европейския съюз е много действащ. Трябва да съберем нашите заключения и констатации с новия ландшафт, за да видим от наша гледна точка как може да изглежда бъдещето, като извличаме ползи от миналото и така бъдещето да е по-добро от настоящето. Вие споменахте а, хоризонталния преглед с а, таваните или максималните стойности. Не може да продължаваме а, да се занимаваме само с изготвянето на политики или с бюджетните и финансови аспекти, без да разгледаме тези два основни елемента. Нужен е публичен надзор за използването на публични средства. Това може да бъде направено винаги по-добре, когато по тази тема работят публични аудитори, които следват професионални стандарти и действат безпристрастно. Това е основното. Няма да повтарям хоризонталния преглед. Надяваме се, обаче, парламентът, когато разглежда новите процеси или подема инициативата или когато говори за, примерно, Европейския фонд за стратегически инвестиции, се надяваме да се присетите, че аудиторите са казали нещо по този въпрос и да се попитате, не може ли сега а, да се възползваме от тази идея, като изготвяме новата политика или инструмент. Да, така ще постигнем това, което искаме. Да се обърне внимание към темата, законодателят да ни обърне внимание, да види какво сме казали. Не всичко от това, което казваме, трябва да бъде последвано с конкретни действия, но е добре това да стане. Същото се отнася с финансовите, е, до извинете, финансовите рискове. И там може би ще е добре да има постоянен анализ и когато се приемат нови инструменти, тези елементи да се вземат предвид. Същото се отнася и за приемането на бюджета. Сега говорим за МФР. Не правим междинен преглед за целите на нашия обзорен преглед но смятам, че това може да е полезно за вашата работа като законодатели, не само като членове на комисията по бюджетен контрол. В отговор на вашия въпрос, как можем да подобрим работата си, не бива да забравяме това, което вече е свършено, но ще е по-добре да се подсетите, че палатата някъде нещо е казала по конкретната тема и че това не бива да се забравя и да се види дали това е така по определения въпрос. Показателите за резултати Комисията създаде междуинституционална работна група по въпросите на съставянето на бюджет, ориентиран към резултати. Според мен, ако искаме да подходим съгласувано към ще трябва да подходим съгласувано към измерването на резултатите. Ние участваме в междуинституционалния процес в качеството си на наблюдател. Наскоро получих писмо от комисар Георгиева по този въпрос. Всички институции на Европейския съюз, не само палатата и комисията, трябва да осъзнават какво е заложено на карта, какви резултати трябва да бъдат измервани и какви са инструментите за това. Всички участници в процеса трябва да имат общо еднаквено разбиране за крайната цел, както и за използването на показателите, за това кои са най-добрите показатели в даден момент. Необходими са ни ясни и прозрачни методи за измерването на несъответствие, на неспазване. Ще трябва да сме в състояние да установим кои са най-вероятните грешки в дадена област, като изхождаме от стандартите, които прилагаме. прилагаме критерия прак на същественост в този случай. Вие като членове на парламента може да счетете, че 1% от грешки от 0,5% не е свидетелство за добро управление на средствата. Но някой друг би казал, че не може да се прилага една и съща стойност за всички области. Да вземем за пример хуманитарната помощ. Там може да прави малко по-голяма толерантност ще трябва да се прилагат критерии международно признати стандарти. Важно е това. Важно е също така и винаги да работим като професионалисти. След като се установят грешки, започват съответните процедури в комисията и ще трябва на следващ етап да няма спорове и конфликти, но за целта трябва да има съгласуваност при прилагането на стандартите. Опоменахте проблеми с поделеното и прякото управление. По този въпрос мога да кажа, че винаги сме твърдели, че има проблеми и от двете страни. Тази година излизаме с посланието, че не трябва да гледаме на отделни държави членки. Има и проблеми на по-общо ниво, проблеми общи за държавите членки, както и проблеми в комисията. Първопричините за тези проблеми може да са сходни. Например, обществените поръчки са един повсеместен проблем. Надяваме се, че комисията и всички действащи лица ще предприемат действия по този проблем. Ще трябва да приложим и общ подход към проблемите, свързани с неприлагането на финансовите правила, така че окончателният резултат в по-голяма степен да съответства на очакванията ни. Необходим ни е нов подход към инвестициите. Необходими са ни ясни цели, необходими са ни прости правила, необходимо ни е и по-ефективно управление на европейските фондове. Това ще са трите области, по които при всички положения ще трябва да предприемем нещо. Благодаря, господин председател. Ние имаме общи черти в мисленето, както виждам, защото реакциите, които усещам, са по-интензивни, отколкото преди. Аз самата се вписах в списъка на изказващите се, защото всяка година, когато дебатираме по работната програма, от години наред задавам един и същи въпрос, а именно въпроса за персоналния статут на Европейския съюз. Знам, че това е много неприятен въпрос в момента, но смятам, че реформите, които се състояха, последната реформа беше 1 е, януари 2014 година, е, Всъщност рано е да се каже още нещо за нея, но последната реформа беше е, от май 2004 година. Сега какво донесоха тези реформи в е, кръга на служителите има изключително много мнения по този въпрос. Аз мисля, че това ще допринесе за е, успокояване на атмосферата след служителите, ако ние се занимаем с реформата на персонала от 2014 година. Това не е нещо подло от моя страна. Аз предлагам все пак нещо и смятам, че това ще бъде един добър документ, който ще помогне да се разрушат митовете, също и във връзка с бъдещи реформи, защото мисля, че има е, някои явления, свързани с е, тези реформи, е, свързани с, с грешки и трябва да имаме смелост да ги отстраним. Аз мятам, че трябва да останем верни сами на себе си. Благодаря ви за отговора, господин председател. Thank you, thank you. Indeed, it's not a... Благодаря ви. Да, наистина не е за първи път ни задавате този въпрос. През 2014 година влезе в сила новият статут и поради това, според мен, ще трябва да изчакаме за известен период от време, така ще можем и да излезем с уместни констатации за всички институции. Вече сме работили по някои определени аспекти, но не сме работили по статута за длъжностните лица като такъв. Мисля, че ще трябва да изберем най-подходящия момент, за да се спрем на някои аспекти, като например правилата за персонала. Те са най-щекотливата тема. Според мен ще трябва да обмислим възможностите за диалог с вашата комисия при подготовката на следващата работна програма, за да можем и най-добре да установим кои са аспектите, по които трябва да извършим одит одит, който да излезе с уместни констатации, с оглед преразглеждането на действащите правила. Винаги има какво да се досъвършенства, но ще трябва да имаме повече яснота. Що се отнася до приоритетите ни за тази година – Опитахме се да направим всичко възможно по този въпрос. Вече започнахме преглед, одит на Съда на Европейския съюз. Вероятно на следващ етап палатата, когато изготвя следващата си работна програма, няма да се спре върху правилника за длъжностните лица като такъв в целостта му, по-скоро ще разгледа някои аспекти от този правилник, по които ще можем да излезем с уместни констатации, като направим анализ на извадка от, определ... от отделни европейски институции. Данк. Благодаря, господин председател. Радвам се предварително на следващия дебат. Искам да благодаря най-сърдечно за проведената дискусия, за представянето на тази програма. Благодаря и на членовете на палатата. Няма да има други изказвания, но аз мисля, че е, в края на деня трябва да обърнем внимание на това, че е, сме поканени на коктейл след заседанието долу в салона. Поканени сте вие, поканени се разбира се и членовете на Сметната палата, така че ще се радваме да ви видим е, там да се поздравим за новата година. Благодаря ви за това, че дойдохте. Благодаря ви за добрия дебат и с това приключихме дискусията по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Специален доклад номер 17-2015 година на Европейската сметна палата относно подкрепа от Комисията за екипите за действие за младеща. Докладчик е госпожа Иванова, моля. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове. Позволете ми на свой ред също да ви пожелая успешна, благодатна нова година както и успех в съвместната ви работа в името на всички европейски граждани. Благодаря на вашата комисия и най-вече на вас, госпожо председател, за това, че насрочихте обсъждането на този специален доклад за първото си заседание през тази година. Благодаря и на докладчика ви, господин Вон, за изключително обстойния работен документ по темата. Едно от основните предизвикателства пред Европейския съюз е младежката безработица. Всички институции на съюза и всички държави членки трябва да положат усилия, да инвестират ресурси за решаването на този проблем. Сметната палата от своя страна извърши поредица от одити на резултатите. Днес имам удоволствието да ви представя основните констатации от втория от тази поредица от специални доклади, посветен на подкрепата от Комисията за екипите за действие за младеща. Нека ви дам предварителна информация за тази инициатива и за подхода, който предложихме по време на одита. Създаването на екипи за действие за младеща бе предложен от комисията през януари 2011 година за 8-те държави членки с най-високо ниво на безр... младежка безработица, именно Ирландия, Испания, Литва, Латвия, Португалия и Словакия Основната цел на комисията бе да се използват възможно най-добре структурните фондове на Европейския съюз чрез пренасочването на неизползвани фондове от периода 2007-2013 година с цел разкриване на възможности за младежка заетост и улесняването на достъп до финансиране за дребните стопански субекти. Целта бе да се използват средствата на Европейския съюз, както и знанията и най-добрите практики в държавите членки, с цел пренасочване на финансиране, с което да бъде постигнат възможно най-голям ефект в рамките на кратък срок. Тъй като става дума за основен политически приоритет, палатата реши да извърши серия от одити на резултатите. Те бяха посветени на пилотните инициативи Инициативата Младежка гаранция в момента е в процес на изпълнение. Тя ще бъде предмет на трети специален доклад. В доклада за екипите за действие за младежта си зададохме въпроса дали пренасочването на финансиране от социалния фонд се е възползвало от предложенията за постигане на бързи и ефикасни резултати. Направихме анализ на съвещателната роля на комисията. Зададохме си въпроса дали е имало последователно препрограмиране и пренасочване на финансирането от социалния фонд анализирахме и мониторинга от страна на комисията. Първо направихме анализ на ефикасността от изпълнението на съвещателната функция на комисията. Установихме, че комисията е консултирала държавите членки, но е била изправена пред ограничения поради качеството и количеството на информацията, с която е разполагала. Не е било възможно да се отговори на високите очаквания от Европейския съвет, най-вече поради информацията, с която е разполагала комисията към момента. В условията на договореностите, постигнати за периода 2007-2013 година. Комисията не е имала информация за допълнителните мерки и това по коя от тях са били постигнати добри резултати. Комисията е изготвила генерични фишове за отделните държави членки, координирала е срещите на екипите за действие за младеща, координирала изготвянето на заключения за потенциалния ефект от препрограмирането и пренасочването на средства. Комисията обаче била изправена пред ограничения, тъй като не е имала достатъчно информация за резултатите. Поради същата тази причина екипите за действие за младеща са изготвили в ограничен мащаб предложения за по-успешна борба срещу младежката безработица. Второто действие, втори аспект, върху който се спряхме, бяха конкретните резултати от работа на тези екипи. Съгласно информацията от държавите членки, 1,9 милиарда от Европейския социален фонд са били пренасочени до юни 2013 година. След срещите на екипите и след техните оперативни заключения всички държави членки са изготвили планове за действие или са взели предвид препоръките на екипите в националните си програми за реформа. Комисията не е проверила дали пренасочването на финансирането е щяло по-вероятно да доведе до намирането на работни места за младежите, когато държавите членки са изисквали промени в програмите. Що се отнесе до информацията, подадена от държавите членки за комисията, установихме, че не е възможно да се направи оценка на това доколко действията през 2012 година са били насочени към определени групи млади хора. Установихме и някои недостатъци при мониторинга и докладването на резултатите. Комисията осъзнаваше колко е ограничена информацията, системно предоставена от държавите членки в рамките на договореността за системен мониторинг. Затова в препоръките си към съвета комисията е излизала с отделни искания към държавите членки да излязат с информация на доброволни начала – не е имало възможност за системни проверки на достоверността и надежността. Дори и по данни, които са били представени по рамката за мониторинг, не са извършвани надлежни проверки. Информацията предоставена на съвета не бе последователна, не бе пълна, нито надежна, тъй като комисията не извършва системни проверки, според нас има потенциален риск от ненадежни или неправилни твърдения. Докладът ни съдържа три препоръки по отношение на управлението от страна на комисията на очакванията за бъдещи инициативи. Излизаме и с препоръки за това как комисията да подхожда към исканията от страна на държавите членки за промени в оперативните програми през следващия програмен период. Излизаме и с препоръка за минимално ниво на проверките на достоверността и надежността. Комисията установи, че новата рамка за 2014-2020 година е насочена към решаването на много от проблемите, които очертаваме в доклада. Но трябва да видим дали ще се стигне до конкретни подобрения. Надяваме се, че нашите констатации и препоръки ще бъдат от полза за вашата комисия. Наистина се надяваме в бъдеще управлението на подобни инициативи да се подобри. Vielen Dank. Berichterstatter ist Derek Wong. Derek, bitte. Uh, Докладчика Дерек Вон. Благодаря, госпожо председател. Честита нова година на всички. Нека в началото да благодаря на госпожа Иванова от Сметната палата за изложението й. Заедно с мен тя изигра основна роля при изготвянето на балансиран доклад, в който се признава значимостта на проблема с младежката безработица, но и това колко е важно средствата, които се изразходват по действията за младежка заетост, да се изразходват ефикасно. Младежката безработица е едно от най-скандалните явления – на нашето време. В някои държави членки младежката безработица е над 50%. В Европейския съюз като цяло младежката безработица е 20%. Това според мен е скандално и трябва да направим нещо. Положението с младежката безработица се влуши след 2008 година. Тогава бе важно да се <clears throat> предприемат политически, економически и социални мерки в отговор на създалата се криза, тогава Европейският парламент подкрепи инициативата за младежка заетост, както и създаването на екипите за действие за младеща в 8 държави членки. Що се отнася до екипите за действие за младеща, <clears throat> идеята бе неизползвани средства от Европейския социален фонд да се пренасочат към действия за младеща. През 2014 година около 4,2 милиарда евро са били пренасочени към инициативи за младежка заетост. Това са данните на комисията. Основната идея на нашия доклад бе да се установи в кои области екипите за действие за младеща могат да доведат до постигането на конкретни резултати за безработните младежи. Вие вече опоменахте, че в доклада си Сметната палата отправя критика по отношение на редица области, най-вече по отношение на липсата на технически насоки от страна на Комисията за държавите членки. Акцентът е бил поставен по-скоро върху пренасочването на средства, не върху резултатите. Били са приемани данни от държавите членки без Комисията да извърши надлежна проверка. Комисията от една страна изтъква, че екипите за действие за младеща са важни от политическа гледна точка, от друга страна приема и много от препоръките на палатата. В моя доклад, госпожо председател, излизам също с редица препоръки. Така, например, смятам, че трябва да се извлечем полуки от екипите за действие за младеща на проблема бе отдадено приоритетно значение от политическа гледна точка, поради което тези екипи бяха сформирани много набързо и трябва да си извлечем поуки от това за бъдещето. Както заявява Сметната палата, трябва да поставим по-силен акцент върху резултатите от изпълнението. Когато се пренасочват средства за мерки за младежка заетост или каквито и да било други мерки, ще трябва да отдаваме приоритетно значение на младежката заетост, например чрез разработването на национални планове в тази област тъй като младежката безработица продължава според мен да е особено приоритетен въпрос в повечето държави членки. В Обединеното кралство, например, младежката безработица продължава да е над 20%. Затова този проблем трябва да продължава да е приоритетен за нас. Освен това, държавите членки трябва да се възползват от финансирането от бюджета на Европейския съюз за борба срещу младежката безработица. Редица държави членки не проявяваха воля за използването на наличните средства. Мисля, че трябва да ги окоръжим да използват наличните средства от бюджета на Европейския съюз за борба срещу младежката безработица. Новаков, пите. Господин Новаков. Благодаря ви, госпожо председател. В началото искам да благодаря за, на, на госпожа Иванова за поредният добър доклад, който тя представи и разглеждаме тук в комисията на обичайното високо ниво както и на заместник председателя Воган за усилията, които е положил по изготвянето на работния доклад. След като се запознах а, с, с работния документ и с специалния доклад на комисията, това бе повод за мен а, а, за размишление и няколко въпроса, които имам. И те са а, дори отвъд самия специален доклад, защото той предизвиква на въздействие в много от а, сферите, които сме разглеждали и преди в, а, в тази комисия. И те са, че държавите, които понякога имат най-голяма нужда от помощ, имат най-слаб административен капацитет. И че те по-скоро се, финансир... се фокусират върху управлението на проектите, отколкото върху целите на самите проекти. Така че да спазват процедурите формално, да спазват буквата на закона, за това да бъде отчетен като хората, да, да има нисък процент на грешка, но в крайна сметка дали е постигнат резултата от самия проект не е толкова важно сякаш. Все още сме в сянката на миналия програмен период и с отчитането на количествените показатели, а не резултат и ефект от инвестициите, ми се струва, че не сме на прав път. Защото не е достатъчно да отчетем просто брой млади хора, които са преминали през обученията а, или а, брой работни места, разкрити просто временно. Младите хора търсят постоянни и устойчиви а, резултати. Мисля, че Европейската комисия трябва да играе ролята на ранно предупреждение срещу неизползвани средства и да не се налага а, години преди края на, на програмния период да се налага да, да освояваме просто останали пари. А, вярвам, че ако знаем на време, че ни остават неизползвани а, средства, можем да ги препрограмираме по, по други приоритети на време, вместо в последния момент да правим опит да ги спасяваме. Следствие от слабостите, които имаме при подпомагането на младежката заетост към днешна дата е факт, че тя намалява. Факт е, че тя намалява, включително в моята страна България, за последните 3 години с 8%. В много други държави също е така, но аз вярвам, че това е естествено, естествен ход и възстановяване след кризата, отколкото а, се дължи на, в огромната си част на активните мерки на, на комисията. Трябва да го променим това. В основата на проблема са бавните реформи, което се отчита и от бавния напредък по така наречените Country Specific Recommendation на европейския семестър. Вярвам, че е време да започнем да даваме пари само срещу реформи и то срещу предварително зададени резултати, ограничени във времето, които можем да следим. Затова в новия програмен период е по-важно от всякога да държим на принципа пари само срещу реформи. И не на последно място. Аз вярвам, че ролята на докладите, които разглеждаме днес, трябва да е много по-голяма. Съгласен съм, че няма как да разглеждаме всеки от тях в пленарна зала. Знам, че за миналата година имаше над 30 специални доклада и би било немислимо всеки от тях да се разглежда там. Но можем да увеличим а, тяхното въздействие, като поне изготвим механизъм или мерки, по които да избираме част от специалните доклади, които да разглеждаме в пленарна зала, така че да удължим техния живот и да направим ролята им още по-голяма. Благодаря ви. Благодаря. Виждам, че няма други изказвания. Ценя много факта, че генералният директор от Европейската комисия е тук, присъства сред нас. Наистина, честно, това за мен е много голямо събитие, защото обикновено е, идват тук е, ръководители на отдели, които не могат да се защитават, така че аз е, наистина ценя факта, че вие дойдохте лично този път. Прочетът на този доклад остава доста въпросителни предвид съществуващия проблем и неговите измерения и също така несъразмерните средства и мерки, които прилагат държавите членки. И може би е интересно да се отбележи, че всичко трябва да се поставя в малко по-широка рамка, по-широк контекст и ще ви бъда съгла... много благодарна, ако кажете, че тази година и следващата година нещата е, няма да се подобрят. Защо? Защото е, така както изглеждат, това нещо не трябва да се очаква. Е, така че, е, господин генерал директор, давам ви думата сега на вас. Благодаря. И аз искам да пожелая всичко най-добро на вашата комисия, както и на Сметната палата за 2016 година. Ще кажа нещо, което мисля, че е ясно за всички. Екипите за младите хора бяха едно политическо начинание. Бе решено в съвета на ниво държавни ръководители, председателят на комисията, получи мандат да постигне резултати много бързо. И за това комисията, Генерална дирекция заетост, почти нямаше време. Беше спешна тази мярка заради състоянието на младежката безработица и ни, бяха, и ни бе казано, трябва да насочите неизползвани средства, трябва да се мобилизира националната администрация за специал... специфични действия, свързани с младежката безработица и трябва да се избегне промяна на правната рамка, т.е. трябва да работите в рамките, рамките на настоящото законодателство. Това бяха условията. Имахме някои положителни резултати, спомена се пренасочването на средства, говорим за големи суми. Мобилизирането на националната администрация също а, бе един от положителните резултати. Сега, няма да се правя, че всичко протече безпроблемно. Просто трябваше да работим в спешен план, което доведе до проблеми. И за това приемам заключенията на палатата в тази посока. Както казахте, госпожо председател, извлякахме си полука и последствията ни са ясни за периода 14-20. Да, трябва да се говори най-вече за изпълнение, това е важно, новия период. Това сме го взели предвид. Също се отнася за мониторинга, за събирането на данни и тяхната надежност. Това е записано. И накрая ще кажа, че това начинание всъщност бе много полезно. Така изготвихме инициативата за младежите е, и младежката гаранция. Използвахме го това и в инициативата за младежка заетост. Има положителни резултати в много държави членки, включително в 8-те, които бяха в центъра на дейността на тези екипи за действие. Смятам, че е, тези екипи допринесаха за положителните резултати е, в инициативите Младежка гаранция и заетост за младите хора. Извлякохме полки, включихме ги в тези инициативи за заетост и е, за целия нов период. Благодаря. Благодаря. Аз имах нещо подобно предвид. Е, след е, срещите на върха, когато пусна радиото и чуя какви са резултатите, мога наистина да преброя е, нещата само на пръстите на едната ръка, така че би било добре е, да се направи нещо повече, отколкото политическо демагогство. Наистина жалко е, защото отново се събуждат очаквания, които не са изпълнени. Госпожо Иванова, искате ли още веднъж да вземете думата, моля? Съвсем накратко, госпожо председател. Благодаря на докладчика, благодаря на депутатите за ценните бележки. Искам да благодаря и на Европейската комисия за отличното сътрудничество, на което се радвахме по време на този процес. Няколко пъти вече говорим за извличане на полки от грешките в миналото или слабостите в миналото. Надявам се този доклад да ни помогне точно в тази посока, за да не повтаряме грешките от миналото за напред. Също така трябва да кажа, че има още какво да очаквате. Имаме трети доклад за младежка гаранция, който трябва да излезе и до година се надяваме да можем да го публикуваме. Ще ви го представя, когато излезе с удоволствие. Докладчикът. Yeah, again, very briefly. Съвсем накратко и аз, госпожо председател, за да засегна част от въпросите, които повдигна колегата и за създаването на тези екипи в 8-те държави членки, където имаше най-големи проблеми с младежката безработица. Там има проблеми и с административния капацитет. И това е един от основните проблеми, както и критики към тези екипи, когато бяха създадени. Не се направи достатъчно да се подготвят държавите членки, за да използват тези средства. Това означава, разбира се, че трябва да излечем полуки за бъдеще. Както каза Европейската комисия, самия факт, че имаме такива екипи и други младежки инициативи, които бяха създадени своевременно, ще доведат до полуки и ако има такива мерки в бъдеще, те ще се включат. Наистина трябва да се финансират проекти само ако има резултати. В, новия програм, в новата програма имаме и екс-анти и екс-пост мерки. Благодаря на колегите, благодаря на комисията, благодаря на госпожа Иванова от палатата за отличния доклад да, при младежката безработица винаги може да се каже следва продължение, защото очакваме следващия доклад за младежката гаранция с надежността, че, надеждата, че всички тези неща от доклада ще допринесат за положително развитие. Така че следващата година ще обсъждаме отново. Благодаря ви, че дойдохте. С това приключваме обсъждането по точка 5 от дневния ред. Преминаваме към точка 6 освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 година за другите институции. Насочвам вниманието ви към докладите на Комитета на регионите, на омбудсмана, на органа за защита на личните данни. Докладчик е колегата Чернецки, който обаче поради заболяване се извинява и колегата Вистисън ще го замества в случая. Веднага давам думата на колегата Вистисън. <coughs> Да. Както казахте, госпожо председател, говоря от името на господин Чернецки. Ще задам неговия въпрос и се надявам отговорът да бъде публикуван в интернет. Въпросът към омбудсмана е какви допълнителни усилия се полагат за залагане на целта 90% за случаи, в които решението за допустимост се взема в рамките на един месец. Въведе се една нова софтуерна система за управление на заявките и е важно да не се допускат забавения. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Das passiert mir ab und zu nach Ferien. Да, случва се понякога след по-дълга почивка да се допускат грешки. Първо исках да дам думата на генералния секретар и след това на докладчика, така че още веднъж можете да докладвате по този въпрос. Имаме следната последователност. Първо Европейската сметна палата, госпожа Могоруцо. Давам ви думата от името на Европейската сметна палата. Благодаря, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. и аз искам да ви пожелая успешна година като членове на тази комисия. Искам да ви благодаря също така за възможността за поредна година да представя пред вас резултатите от годишния доклад на палатата, свързан с административните разходи на всички институции на Европейския съюз. През 2014 година, имайки предвид глав, до глава 5, става, представляват 8 милиарда, което са 6% от общите плащания, извършени през годината. Тези плащания включват разходи за човешки ресурси, като заплати, пенсии и дневни средства за сгради, информационна технология, енергийни източници. За целите на одита през 2014 година палатата разгледа 129 транзакции, които покриват административни разходи на всички институции и органи по а, пет, пети ред от многогодишната финансова рамка. От тези транзакции 113, свързани с Комисията, парламента и СВД, ще бъдат обект на отделно изслушване във вашата комисия. Останалите 16 операции или транзакции са свързани с други институции, като съвета, сметната палата, аудиторската палата, економически социален съвет и комитета на регионите. Тази година не е имало операции в нашата извадка, свързана, е, свързани с надзорника за данните и омбудсмана. Искам да ви припомня, че палатата през 12-та година започна задълбочен анализ при наемането на служители а, за кратък или дълъг срок, както и за доставката на услуги. Имаме един подход, при който две или три институции се разглеждат всяка година, като те се променят. 2014 година направихме тази оценка в Економически и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският омбудсман. През 2015 година приключваме цикъла, като ще аудитираме системите на два органа, които остават. Това са СВД и Европейския надзорник за защита на данните. През 2016 година ще приключим с този подход, като ще се насочим най-вече върху изпълнението. Уважаеми депутати и членове на палатата, резултатите от нашия одит са следните. Сходно на предишни години, по оценката ни е положителна. За разходите за администрация не са обект на материални грешки. 20 от тези 129 транзакции имат грешки. 0,5% е, е нивото на грешките. 2013 година грешките бяха 1,1%. Що се отнася до другите органи и институции, трябва да ви информирам, че от тези 16 транзакции, които разгледахме през 2014 година, само една съдържаше материална грешка. Ставаше дума за плащане на средства на а, един член на комитета. Установихме слабости в 4 случая от 15-те процедури за обществени поръчки в Економически и социален комитет. Отбелязваме, че в 3 случая Економически и социален комитет не е преценил правилно дали търгът отговаря на изискванията и има административни грешки при оценка на офертите. В другия случай комитетът не е приложил критериите за изключване при възлагането на договора. В този смисъл препоръчваме на комитета да подобри провеждането на своите процедури за обществени поръчки, като заложи по-добри механизми за контрол. И накрая, що се отнася до препоръките ни от миналото можем да отбележим, че на първо място процесите за обществени поръчки на съвета вече работят по-добре. На второ място Економически и социален комитет. При тях има нови решения и нови указания, които да помогнат при наемането и оценяването на и временни и постоянни служители. Ако имате въпроси, ще ви отговоря. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Това беше встъплението по темата за годишния доклад във връзка с изпълнението на бюджета за другите институции. Започваме с отделните институции. За Европейският съд давам думата от името на генералния секретар на негов представител, господин Паков. Моля. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, господин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 Европейския съд е, иска да ви е, изкаже най-добри пожелания за настъпващата нова година. Благодаря също за поканата, която отправихме да присъстваме на процедурата по освобождаване на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Ние знаем ролята, която изпълнява вашата комисия, също така и много полезни препоръки вие предоставяте, които дават е, възможност за по-добро управление на ресурсите, с които разполагаме. А що се отнася до бюджета за 2014 година, мога да посоча следното във връзка с дейността на съда в тази година беше отбелязано увеличаване на броя на започнатите дела през годината, на започнатите производства. Това се увеличи с 2,5% в сравнение с предходната година. Броят на образуваните производства нараства до 1614 е, и също така продължава ритъмът на работа да се е, увеличава. Паралелно с това мога да посоча, че броя на приключените производства в съда, това е, всъщност включва трите юрисдикции, от които той се състои, също се увеличи и всъщност имаме много по-големи, може би най-големи постижения в цялата ни история. И всъщност Всъщност мога да посоча, че големия брой приключени производства даде възможност за намаляване на средната продължителност на производствата. Обаче е, смятам, че тези количествени данни не отчитат в достатъчна степен дейността на съда, така че трябва да се подчертае е, различието е, в различните родове, клонове на правото, които се прилагат в нашия съд. Изисква се, разбира се, и еднакво тълкуване, единно тълкуване на европейското законодателство, така че наистина тук е, имаме много важни въпроси. Мисля, че е добре да се посочи, че през 2014 година съдът е, представи становище за проекта за инструмент за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Е, също така това е един, имаме и решение във връзка с Google, също така във връзка с защита на личните данни, във връзка с интернет е, търсачките. Също така е, ние е, установихме действието на директивата във връзка с предоставянето на електронни услуги с публичен достъп. Що се отнася до самия съд, самия тринодал, аз посочих някои по-интересни решения. Например, става дума за една огромна глоба, която беше наложена на американски оператор за доминираща позиция е, за господстващо положение. След това е, бяха наложени е, рестриктивни мерки в сферата на е, общата сигурност и външната политика. Така че виждате е, много комплексни е, производства имаме, които ние се опитваме да решаваме по най-ефективен начин начин с ресурсите, с които разполагаме. Съдът е, всъщност е, има два основни типа производства. От една страна е, трябва, имаме много голям брой производства, не можем да фиксираме приоритети. Трябва всички производства да се приключват и да се работят с едно и също високо качество. След това езиковият режим, който а, налага а, да а, се водят производства на а, всеки от официалните езици. След това трябва да се превеждат решенията на всички официални езици на Европейския съюз, за да може да има равен достъп на гражданите до правосъдие и правораздаване. Съдът а, отчита огромната работна натовареност и ние непрекъснато се опитваме да увеличаваме нашата производителност и също така ефективността на управлението и да намаляваме разходите. И аз мисля, че с това отговорихме и на въпросника, който ни отправихте. Позволете ми само да посоча тук резултатите във връзка с прилагането на всички тези мерки в сравнение с 2007 година имаме увеличение на приключените производства с 100%, увеличаването на броя на персонала в сравнение с 2007 година беше 2,4%. И ако е, изключим тук, разбира се, изключваме тук разширяване, също така е, изпълнение на бюджетните кредити е, и е, персоналната обезпеченост, цифрите показват, че е, всички средства се използват е, по максимално ефективен начин. Е, също така имаме е, 80, 98% заетост на щатните бройки и смятам, че това отговаря на условията и с това степен на изпълнение на бюджетните кредити 98,9%. Въпреки тази голяма работна натовареност, ние спазваме политиката на строги економии, която се препоръчва за всички европейски институции, като Отчитаме 5% намаляване на, персона, 5% намаляване на персонала 2007-2014 година. Също така разходите, които не са за възнаграждения, бяха намалени в сравнение с 2013 година с 4%. И е, в тази сложна ситуация Съдът цени изключително много подкрепата, която получава от Европейския парламент, както в законодателната сфера, така и в бюджетната сфера. Тази подкрепа дава възможност да разполагаме с необходимите структури и средства, за да гарантираме добро функциониране на европейската съдебна система и е, да е, предоставяме качествени решения. Също така е, много внимаваме каква е ефективността на системата за контрол всичко може да се отчете като положителен елемент. Имам предвид спазване и на вътрешните препоръки. Ние приветстваме също този преглед на бюджета, който беше представен от председателя на Сметната палата. Ние работим в максимално сътрудничество с нея и се надяваме, че от Сметната палата ще получим полезни предложения за подобряваме още по-добре е, управлението, за да подобрим подобре е, управлението на ресурсите. Е, ние искаме да следваме вече поетия път на ефективност и производителност, за да бъдат намалени разходите. Оставаме на ваше разположение за въпроси, ако имате такива. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с генералния секретар на Сметната палата, господин Касия, моля. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да посоча някои цифри, които трябва ясно да покажат каква е картината. 21 публикации, това представлява 90% Разбира се, отчитат се и съответните рискове, съответните политически въпроси, които бяха много интересни и които бяха посочени от вас. Има най-различни теми. Градски транспорт, летища, инфраструктура, външни граници или банки за да можем да изготвяме тези доклади, имаме 5000 работни дни на място, имам предвид контрол в различните държави членки, а и в редица трети държави. Освен това, имаме изготвени два анализа във връзка с политиките на Европейския съюз и рисковете за финансовото управление. Всички тези доклади са повод за различни препоръки и наблюдения във връзка с европейските програми. Всичко това се подчинява на целта да се е, помогне на вашата комисия и на бюджетния орган при контролната дейност. Важна точка е, продължава да бъде укрепване на институционалните отношения. Това е една от нашите стратегически цели – един от нашите членове е специално натоварен с тази задача. Членовете на Сметната палата на 60 пъти са участвали в различни заседания тук. Това показва че ние можем да постигнем и постигаме високо качество на нашите доклади и препоръки. 2014 година успяхме да намалим срока за изготвянето на докладите. Въпреки този напредък, ние естествено знаем, че това не е достатъчно. След реформата вече срокът за изготвяне на докладите не е 13 месеца, за да подобрим още нашата работа. Беше извършена реформа. Председателят Калдера се спря на нея в своето изложение и мога да посоча, че през 2014 година продължихме усилията си за да приема модел за ефективно изразходване на средствата. Имаме съкръщение с 5% в сравнение с 2013 година също бяха направени подобрения. Има също съкръщения при свободните места – е, докладите на вътрешните и външните аудитори бяха положителни. 2014 година беше изпълнена екологична програма. 2016 е, година ще има съответна оценка. Уважаеми членове на Европейския парламент, настоящият годишен доклад съдържа подробна информация във връзка с управлението на Сметната палата през 2014 година. Вие разполагате с него и сега мога само да кажа, че съм на ваше разположение за въпроси. Председателят, благодаря. Генералният секретар на ЕИСК, господин Ланерс, моля. Yes, uh, thank you very much, uh, Chairwoman, Honorable благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за поканата за участие в днешното ви заседание. За втори път участвам в подобно заседание като представител на економическия и социален комитет. Ще се спра върху няколко основни теми, една от които е бюджетната политика на комитета. През изминалите години положихме големи усилия за да приспособим размера на разходите си към економическата реалност в Европейския съюз винаги изготвяме бюджета си в съзвучие с насоките на Европейската комисия. В резултат от това имаше само минимално номинално увеличение на бюджета през изминалите години 1,5% за периода 2011-2016 година. В реално изражение това съответства на намаление на бюджета с 5,17%. Трябва да отбележим, че някои категории възнаграждения и надбавки съставляват 50% от бюджета на комитета. Като неутрализирахме ефекта върху работното време, от 2013 година постигнахме много значителни економии. Ще продължим да правим това в съответствие с междуинституционалното споразумение от 2013. Вторият момент, върху който ще се спра, са двете споразумения, които подписахме на 5 февруари 2014 година. Тогава бе подписано споразумение за сътрудничество между Комитета и Европейския парламент. Съгласно това споразумение, 36 щатни бройки бяха прехвърлени от комитета към службата за научно-изследователска дейност на Европейския парламент, считано от 1 януари 2016. Комитетът сключи споразумение и с Комитета на регионите през юли 2015 година. Целта на това споразумение бе да продължим да поставяме акцента върху ефективността и ефикасността на администрацията чрез обединяването на управленските структури и ресурсите. Обединихме отделите логистика и а, писмен превод и с, така можахме да съфинансираме оперативните разходи за тези две служби. Разходи за ИКТ и други. Споразумението влезе в сила на 1 януари тази година. То е за срок от 4 години бе изискана оценка на оперативното споразумение в контекста на миналогодишната процедура за освобождаване от отговорност. Тази оценка ще се направи в началото на 2018. Третата ми бележка е свързана с три конкретни аспекта. Става дума за последващите действия след миналогодишната резолюция за освобождаване от отговорност. Възнамеряваме да приемем резолюция за правилата за подаването на сигнали за нередности. Ще изготвим тази резолюция с известно забавене, защото искаме да вземем общо решение, което да въжи и за съвместните ни структури. Структурите, които обединихме с тези на Комитета на регионите. До днес Комитетът на длъжностните лица трябва да излезе със свое становище. След като го разгледаме, ще излезем с окончателно становище за председателя, което ще изготвя аз. Вторият аспект е свързан с споразумението между Економическия и социален комитет и Европейския парламент. Вече в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност докладвахме за изпълнението на това споразумение от наша страна. Нашия доклад съдържа доста положителна оценка на споразумението, но има възможности за доразвиване на политическото сътрудничество. Според нас сътрудничеството между докладчиците от Европейския парламент и тези на ЕИСК може да бъде доразвито в полза и на двете институции. Напълно сме убедени, че трябва да бъдат надлежно отчетени позициите на гражданското общество, когато се подготвят законодателни актове на Европейския съюз. Третият момент, върху който ще се спра, са обществените поръчки и поканите за заявяване на интерес. На 6 ноември 2014 година докладвах по този въпрос. Докладвах за промените, които искаме да направим, например да създадем звено в отдел финанси, което да работи единствено и само по предоставянето на насоки и указания за тръжните процедури. Важно е, според нас, да се вземе предвид неодавнашния опит, за да се подобрят качеството и ефективността на финансовото управление. Мисля, че със създаването на това ново звено ще постигнем тази цел. Председателката, благодаря ви. Продължаваме с генералния секретар на Комитета на регионите, господин Бояник. Имате думата. Добър ден. Госпожо председател, добър ден, госпожи и господа, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Нека и аз ви честитя новата година и ви благодаря за поканата. Мога да бъда сравнително кратък, тъй като много от това, което исках да кажа за сътрудничеството с Економически и социален комитет, вече бе казано от колегата ми Луис Планас. От политическа гледна точка, Основната промяна за Комитета на регионите бе подписването на споразумението с Европейския парламент на 5 февруари 2014 година. От гледна точка на Комитета на регионите произтекоха много положителни промени. Незабавно след сключването на споразумението бе установено системно сътрудничество. Установихме 6 области на по-тясно сътрудничество. Редовно се провеждаха срещи а, с участието на председателя на съвета на председатели на парламентарни комисии, господин Бузек и нашия председател. Активизира се взаимодействието между нашите докладчици и докладчиците на Европейския парламент. Като цяло, без да се впускам в подробности, мога да кажа, че бяхме свидетели на много положителни промени. Разбира се, има още какво да се направи. Преди няколко дни ви дадохме по-подробна информация съдържаща се в доклада ни за оценка. По-подробна информация се съдържа и в споразумението за сътрудничество. В контекста на взаимоотношенията с економически и социален комитет мога само да се съглася с казаното от колегата Луис Планас. Бяха проведени много оградивни преговори. Извършената работа определено доведе до допълнителни ползи. Споразумението влезе в сила на 1 януари тази година. То е сключено за срок от 4 години. Мисля, че това споразумение представлява важна крачка напред. Заедно с колегите от Економическия и социален комитет с радост ще ви включим в междинния преглед, който е предвиден за 2017 година. Няколко думи и по административни въпроси. Тук искам да изтъкна, че наистина Високо оценяваме професионализма, проявен от Сметната палата в нейните препоръки. Своевременно изпълнихме тези препоръки. Има и нещо положително, именно, че докладът на палатата за 2014 година не включва бележки за комитета на регионите. Що се отнася до освобождаването от отговорност, ви докладваме в писмена форма, но нека се спра върху няколко момента. По въпроса за изпълнението на бюджета, намалихме разходите през 2014 година. Това се дължи най-вече на индексацията на заплатите. Бяхме натрупали резерв за това до 2000, към 2013 година. Палатата ни препоръча да пренасочим средства към края на годината. През 2014 година намаля нивото на разходите. Освен това се увеличи и производителността на писмения превод – Продължаваме да извършваме мониторинг на отдела по писмен превод възоснова на институционалните критерии. Постигна се повече производителност и благодарение на споразумението за междуинституционално сътрудничество. Значително увеличихме използването на видеоконференции Броят на тези заседания се увеличи до 25 през 2014 година. Много е важна за нас и политиката в областта на информацията и комуникацията. Започнахме изпълнението на 5 годишна комуникационна стратегия. Тя се изпълнява в междуинституционален контекст, т.е. основава се и на тясно сътрудничество с Европейския парламент. Преди известно време одобрихме и годишната си комуникационна стратегия. Искам да изтъкна също така, че през 2015 година въведохме и нова органиграма – вече бе упоменато звеното за тръжни процедури. Създадохме и работна група за контрол на качеството на тръжните процедури. Създадохме и аудиторски комитет, състоящ се от наши членове и един външен експерт. Установено е сътрудничество и с колегите от економическия и социален комитет – при изготвянето на процедурните правила за подаването на сигнали за нередности. Ние вече сме ги одобрили от своя страна. И на последно място, но не е по значение, нека изтъкна, че и ние си свършихме работата по отношение на споразумението за сътрудничество с Европейския парламент тази година. 24 щатни бройки ще бъдат прехвърлени към службата за научно-изследователска дейност на Европейския парламент. Като цяло на междинен етап резултатите от сътрудничеството с Европейския парламент са много добри. Председателката, благодаря. Следващият оратор е генералният секретар на омбудсмана. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. 2014 година беше първата официална година от работата на госпожа Орайли, европейски омбудсман. Стратегията и до 19 година бе приета през ноември 14 година и прилагането започна след като тя бе преизбрана през ноември 14 година. Основен момент в тази стратегия е ефикасното и ефективно използване на средствата от бюджетния орган. Силно ще забележите преразпределяне на средствата, както и урязване на бюджета за 16-та година. Това се забелязва и в бюджета за 15-та. Бюджетните трансфери е, бяха вече отбелязани, както и неосвояване на определени редове. Говорим обаче за 14-та година. Това бе една отлична година за нас 90% спазване от другите институции в сравнение с 82%, които бяха най-високата стойност. 14 от 81 институции са спазили на 100% препоръките. В 124-те случая, когато сме излезли с предложения, сме получили 111 положителни резултата и 118 в случая бяха разрешени от самата институция. Това показва приемане от страна на администрацията на указанията от страна на омбудсмана и едно добро работно сътрудничество между нас и другите администрации на Съюза. За бюджета 14 година имаме 97,7% освояване на бюджета Увеличаването на заплатите се покри с увеличаването на нашия бюджет. Имаме отлично сътрудничество с службите на парламента. Те ни помагат при ефективното и ефикасно използване на нашите средства, тъй като използваме сгради на парламента. Имаме и рамкови договори, които са междуинституционални и се възползваме от тях. Благодарим за вашите предложения, за това, че искате да калибрираме разходите и да оптимизираме резултатите. Нужно обаче време, когато се проучват определени заявки. Вие самите казвате, че е прекалено дълъг периода, след 18 месеца са приключени 74% от случаите, което е под нашия прак. Това се дължи на различни фактори. Първо опитваме се да приключим всички текущи дела или случаи. Една от идеите ни беше една нова система за управление на случаите, което въведахме, но както виждате от това също се стигна до забавяне. Искаме и системни проучвания и проучвания по собствена инициатива на омбудсмана, но те пречат на постъпването на отделни жалби, например непрозрачността на преговорите по ТИТИП. Това беше една от основните инициативи на госпожа Орайли. 350 отговора получихме, тъй като проведохме а, получихме над 6000 електронни съобщения. Така обаче не постъпиха конкретни отделни заявления и по този начин обединихме множество, които иначе бяхме получили като отделни. Нещо друго, което искахте от нас при освобождаването отговорност през 13-та година, бе свързано с организирането на командировки. Намалили сме продължителността, 40% по-малко разходи отиват за тях. Важно е обаче поне веднъж годишно колегите да се срещат лично и да има такива командировки за да може колегите да се виждат лично поне веднъж годишно. Освен това, отговорихме на критичните забележки, които имахте към баланса между половете. Ето аз съм пример за това ставаше дума и на управленски постове, и на други. Избираме все повече жени за ръководители на звена и при набиране на кадри ще обръщаме внимание на това равновесно положение между двата пола. Омбудсманът помоли да благодаря на комисията по отношение на въртящите се върти, врати, така наречената инициатива. Става дума за високопоставени служители, които напускат поста си. Наскоро приключи това проучване. Госпожа Орайли ви благодари. Благодаря. Генералният секретар на органа за защита на личните данни има думата сега, моля. Благодаря, госпожо председател. Най-добри пожелания и от органа защита на данните към вас, госпожо председател, и почитаемите членове на вашата комисия. По член 166 от финансовия регламент, госпожо председател, ние сме изпълнили всички ваши коментари в решението ви за освобождаване на отговорност през 13 та година. Подробно е записано това в доклада, който изпратихме на госпожа Маковей. Затова днес ще засегна накратко четири момента. Е, ще говоря за изпълнението на бюджета, за одитните ресурси, как изпълняваме работата си и как използваме KPIS. Тоест, показателите, ключовите показатели за изпълнение по-добре изпълняваме бюджета и що се отнася до бюджетните кредити за плащания и що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения. Тези заплащания са се увеличили от 85% при 4 години, от 95%, 97% през 14 година. Последните 4 години е, сме разработили един инструмент е, за преглед на бюджета, който е спестил 7 1,59% от бюджета ни. Надявам се да продължим да подобряваме изпълнението и прочетът ни проектните ни стойности за до година са 93,2%. Що се отнася до кредитите за поети задължения, имаме 96,7% в сравнение с стойностите предишната година. Що се отнася до одита, първо трябва да кажа, че всички отворени препоръки, направени от вътрешните аудитори на нашата служба, са изпълнени. Приложихме всички, всичко, което се искаше от нас. Това означава, че всяка една от препоръките е изпълнена. Искам да подчертая също, че външните аудитори, Сметната палата, отново в своята декларация за достоверност за 14-та година излизат а, с липса на забележки по изпълнението на нашия бюджет. И това е четвърта поредна година. Как използваме средствата? Тук ще засегна три елемента, имайки предвид резолюцията от миналата година. Първо, използваме системата за видеоконференции редовно. Има един а, нов инструмент, който използваме, който е много полезен за економии. Използваме службата VoxBox на Европейския парламент, подобно на омбудсмена. Ние също се радваме на отлично сътрудничество с парламента и сега изпращаме видеа, а не хора на конференции и така пестим омбудсманът също спомена това, ще го спомена и аз. Дискусията за равните възможности на половете бе много интересна за нас, затова изготвихме такава стратегия. Нашия борт одобри стратегията и Комитета на служителите сега я разглежда. Там говорим не само за пол, говорим за ЛГБТ, както и други видове дискриминация. но говорим само за социопол. На трето място, госпожо председател, искам да посоча, че, имайки предвид инициативата на омбудсмана за подаване на сигнали, приехме собствени правила за подаването на сигнали през 2015 година. Съветът е, прие сходни решения, омбудсманът също и ние от тях почерпихме вдъхновение. Девет минути ли говоря? Не, мисля, че не сте го изключили от преждеговорившия. Опитвах се да спазя 5 минути и изведнъж виждам 9. Um, uh, uh, и накрая няколко думи, госпожо председател, за това как работим и как измерваме работата, която е извършена. Работа на органа за защита на данните е изключително важна за гражданите днес. Независимият надзор се посочва от Хартата за основни правила като основна част от правото на защита на данните. Нашата дейност всъщност е дейност по надзор върху европейските институции, всички 60, когато те обработват вашите данни, госпожо председател, както и данните на всички граждани, които по някакъв начин са в контакт с институциите. И също така ние съветваме законодателя в неговата законотворческа дейност, свързана с закрила и защита на данните. Установили сме, че има 10 основни ключови показателя на изпълнението, които са много важни, когато се отчитаме за своята работа пред вас и да накоплатеца. Тези показатели са свързани с пет стратегически цели – насърчаване на култура на защита на данните в институциите – като идеята ни е, че институциите и органите на Европейския съюз трябва да бъдат проактивни, когато а, обработват данни на гражданите. След това да знаят какви са изисквания за защита на данните, когато се приема ново законодателство. На трето място подобряване на сътрудничеството с другите органи за защита на данните в държавите членки, за да има хармонизиран подход както и една ефективна комуникационна стратегия и подобряване използването на нашите ресурси при използване на администрацията. През 2014 година цифровите данни показват, че сме постигнали целите си по два от тези показатели, по, дв... по 6 показателя сме надвишили заложените си цели, но не сме постигнали целите си по други два показателя. Както поискахте от нас, госпожо председател, публикувахме а, свой годишен доклад. Там а, са изложени тези данни подробно, за да се види какви са причините, защо сме се справили, къде сме се справили и така нататък. Благодаря ви, госпожо председател. Ние с госпожа Сенча сме тук, за да отговаряме на въпросите. Председателката, благодаря ви. Сега би трябвало да се изкаже генералният секретар на Европейския съвет, но той не ни съобщи, че както обикновено няма да дойде. Наистина много съжаляваме, тъй като според нас така се създава празнота при изпълнението на задълженията за отчетност. Ние не желаем да допускаме подобна празнота, затова нека изтъкна, че трябва да продължим да разговаряме и в бъдеще. Господин Вистисен, докладчик за Сметната палата и няколко други институции, сред които и съвета. Госпожа Маковей ще се изкаже за Комитета на регионите и надзорния орган за защита на данните. Господин Вистисен, благодаря. Съжалявам, че не започнахме по много организиран начин. Господин Чернецки зададе въпрос към Европейския омбудсман, който аз прочетох и който получи и отговор. Има въпрос и към Европейската сметна палата. Въпрос от името на господин Чернецки. По въпрос 10 не съм сигурен, че постигнатият положителен ефект няма да бъде неутрализиран от новата структура. Какво смятате вие по този въпрос? С това изпълних задълженията си като представител на господин Чернецки и днес. Сега ще премина към материята, по която работя аз економическия и социален комитет и съюз, съв, съда на Европейския съюз. Вече имахме много ползотворно заседание за Европейския економически и социален комитет. Наистина съм удовлетворен от резултатите, които ни представихте днес. Затова и ще задам само няколко последващи въпроса, като колегите ще могат да добавят нещо. Първо, нещо, по което вече сме говорили. Става дума за въпрос повдигнат и от вашите колеги тогава, а именно по-широкото използване на видеоконференциите за намаляване на фиксираните ви разходи. Както казахте, много силно сте зависими от фиксираните разходи за изплащане на трудови възнаграждения, пътни разноски и други. Другият ми въпрос е следният. Няма съмнение в това, че сте си свършили работата, излезли сте с становища пред парламента и други институции. Но какво можете да предложите за количествена оценка на резултатите на допълнителните ползи от вашите становища допълнителните ползи за европейските институции. Тук в нашата комисия се съсредоточаваме върху добавената стойност, допълнителните ползи в общоевропейски план. Въпрос към съюз, съвда на Европейския съюз. Благодаря ви за информацията. Вие предварително отговорихте на въпросите ни в писмена форма. Удовлетворен съм от отговорите ви но искам да ви попитам за нещо, на което ни обещахте да дадете отговори. Обещахте ни в началото на януари да излезете с списък на страничните действия на членовете на съда и други негови служители. Кога се очаква този списък да бъде предоставен на нашата комисия? Имам и още един въпрос към вас. Успели сте да намалите средното време траяне на разглеждането на делата на 3 месеца и половина. Възможно ли е през идната година също да се постигне подобно намаляване? Какво смятате да предприемете за това? Много е важно за мен да се прилагат надлежните процедури. Важно е делата да се разглеждат колкото се може по-бързо, но едновременно с това да се гарантира и установяването на справедливост. Според мен съдилищата могат да работят по-ефикасно както на национално, така и на европейско равнище. Това бе всичко от моя страна. Председателката Нека веднага дадем възможност за отговори. Думата има Европейският съд. Благодаря, господин докладчик. По първия въпрос Отговорът е съвсем прост. Списъкът на дейностите на съдиите ще бъде предоставен на вашата комисия през следващите дни. Той е почти готов. Остават само някои детайли. Трябва да бъдат обобщени всички данни, така че това може да стане много бързо и много скоро. Сега въпроса за намаляване на продължителността на производствата. Тук става дума за приоритет на съда. Е, сроковете ще продължат да намаляват. Ясно е, че в този контекст е, и трябваше да се е, посочи скорошната реформа на съда, която беше приета от законодателните органи и производствата са може би малко по-дълги в трибунала, отколкото другите юрисдикции Очевидно е, че е, съда трябва да положи всички усилия, за да се е, постигне добър и конкретен резултат от тази реформа. Трябва също така да се посочи, че е, увеличаването на броя на съдиите и на техните сътрудници ще бъде определящ фактор за намаляване на срока за разглеждане на производствата. Това е едно абсолютно изискване и ние сме абсолютно е, сенсибилизирани по отношение на този въпрос, по отношение на е, преюдициалните производства. Сроковете са в разумни граници. Вие виждате, че тук става дума за една процедура, която обаче е сравнително по-кратка от производствата пред националните съдилища и ние имаме инструменти, които дават възможност за по-бързо гледане на тези производства. Имам предвид ускорените производства производства и преодициалните производства. Също така ние продължаваме да използваме е, много добре тези инструменти, за да продължим усилията за намаляване на срока за, на производствата, за да може да се даде своевременен отговор на преодициалните въпроси е, и на, разбира се, е, отговори на тези преюдициални въпроси, които са поставени от националните съдилища. Председателката. Продължаваме с господин Плако. Господин Руска си поправя се председателката. Благодаря, госпожо председател. Господин Вистисен, зададе два въпроса. Благодаря ви за бележките и коментарите, както и за въпросите. По въпроса за видеоконференциите, Економическият и социален комитет, както знаете, има сътрудници и членове. Що се отнася до служителите, постигнахме ограничен напредък при използването на видеоконференциите. Имам предвид миналата година в сравнение с по-миналата. Днес управителният съвет въведе нов инструмент за служителите ни, така че да се увеличи използването на видеоконференциите. Много е важно и двете страни обаче да използват едни и същи формулировки. Аз понякога установявам, че има затруднения практически затруднения. Членовете ни могат да говорят на родния си език, но когато се работи на техническо ниво, в някои работни групи, бихме посъветвали членовете си да се възползват в по-голяма степен от видеоконференциите. Би било невъзможно, например, заседание подобно на вашето заседание днес да се проведе чрез видеоконферентна връзка. Разбирам аргументите ви, ще се опитаме да постигнем по-добри резултати идната година. По въпроса за добавената стойност. Според мен Въпросът ви се отнася до два аспекта. Единият е междуинституционален, а другият е свързан с широката общественост и гражданското общество. По междуинституционалния аспект вече бяха предприяти някои последващи действия. Например, комисията излезе с доклад, в който анализирам това доколко становищата на економическия и социален комитет са били взети предвид. Благодарим на комисията за това. Интересно е да се анализира конкретният резултат от тези становища. Европейският парламент изиска от нас да извършим много допълнителна работа, която би била от полза за вас. Може би е възможно заедно с вас да анализираме това доколко Нашите становища са били отчетени в докладите, изготвени от вашите ресорни комисии. Има и още нещо много важно във връзка с междуинституционалния аспект, а именно оценката на отделни политики и докладите за изпълнение по отделни законодателни актове. Вашата комисия наскоро прие решение по този въпрос. Ние също работим по него. Комисията Юнкер ясно заяви, че трябва да се приемат нови законодателни актове единствено когато са необходими. Ще трябва да се анализира начина по който държавите членки прилагат законодателните актове. Ще трябва също така да си отговорим на въпроса и дали с тези актове се постигат предварително зададените цели. За нас тези въпроси са много важни. Готови сме да си сътрудничим с вас Толкова за междуинституционалния аспект. А що се отнася до широката общественост, то въпросът за това как да осъществяваме по-добра комуникация постоянно е на дневен ред. Постоянно е на дневен ред този въпрос, като се имат предвид и бюджетните ограничения. И тук отново се намесва между институционалното сътрудничество. Европейската комисия се опитва да намери нов подход към представителствата на Европейската комисия в държавите членки. Изисква се от економическия и социален комитет и комитета на регионите да участват в заседания на комисарите в държавите членки. Това според мен е много важно. Ние можем да се възползваме от базата на Европейския парламент в столиците на държавите членки. Можем да се възползваме от базата на представителствата по места на Европейската комисия. Така ще можем да популяризираме работата на нашата институция. Това е нещо, за което комисията постоянно настоява спрямо генералния секретар и служителите. Господин Луис Гарсия. Благодаря. Смятам, че въпросът, който постави господин Вистисън, е изключително важен. Рискът, който съществува от загуба на специализация, когато се променя дадена институция и работи на базата на конкретни задачи, този риск е твърде висок при това положение. Ние напълно осъзнаваме този риск и сме установили Acknowledge Management Framework, в която са включени различни мерки и ноу-хау, е, с което разполагаме, трябва да се използва за запазване на ползите. Всички тези мерки са насочени към провеждане на рискови анализи от Сметната палата и особени усилия се полагат при професионалното обучение, при професионалната квалификация на аудиторите, за да могат да се използват тези инструменти. Следващият оратор. Um, um, Що се отнася до въздействието, мога да допълня колегата Планас. Става дума за доклад, годишен доклад за въздействието. Що се отнася до основните досиета, по които си сътрудничим, всичко е представено конкретно. В какъв контекст, как сме допринесли. Докладът на Европейската комисия също е много важен и интересен. Що се отнася до добавената стойност? Комитетът на регионите е в по-специална ситуация, тъй като 70% от законодателството на Съюза се прилага в регионите, по места. Ние сме орган с избрани представители. Това можем да добавим към общия процес на опит да се стигне до гражданите – Нашите членове директно говорят с гражданите, те могат да спомогнат и да създадат допълнителна стойност, тъй като са близо до гражданите. I think that uh, important for us is also... Важно за нас е и че работим по целия политически цикъл. Ролята ни е в предзаконодателната фаза, но и след като излязло законодателството. За това работим активно в контекста на плана Юнкер. Един пример ще дам. Имаме споразумение за сътрудничество с ЕИБ. Ние строим мост към гражданите защото е предизвикателство да се съчетаят всички финансови инструменти, имайки предвид голямото предизвикателство – инвестициите. Това е пример за добавена стойност. Комуникационният аспект, както казаха колегите от ЕКОСОК, аз го изпоменах, Имаме многодишна комуникационна стратегия и годишна комуникационна стратегия. Водим срещи с всички европейски институции. Логично е нашата комуникационна политика да почива върху съдържанието, а не върху това, коя институция го изпраща. Това е важно и за гражданите. За това е важно да има добра координация между нашите органи за комуникация, за да има динамичен дебат с гражданите. Не на последно място видеоконференциите. Имаме същия проблем. Необходим е политически компромис за езиците. Вече споменах имаме все повече видеоконферентни връзки. Или поне използваме все повече такива. Това е. Благодаря. Аз Разбрах, че госпожа Кмендер всъщност отговори на въпроса, който зададе докладчика, така че следващия докладчик за Комитета на регионите е, е госпожа Маковей. Давам ви думата. <clears throat> Uh, Благодаря, госпожо председател. И аз искам да честитя нова година на всички, да е успешна и щастлива. За Европейския надзор... надзорник на защита на данните си трябва да кажа, че там имаше само писмена кореспонденция. Не сме се виждали. Имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с поведенческия кодекс. Този кодекс кога е бил прият и включва ли ясни правила срещу а, явлението а, въртяща се врата. Искаме също така да знаем какви са били конфликтите на интереси. Пак по повод на този кодекс, защо не е качен кодекса на вебсайт или поне аз не го намерих там. Още един въпрос. Бихте ли ни казали защо доклада на Сметната палата за 2014 година все още е конфиденциален? Защо не е публикуван? Да изчакам ли отговорите или да продължа? Сега за Комитета на регионите. Отново писмена кореспонденция. Освен въпросите на парламента, съм задала въпроси, получих отговори, получих някои тази сутрин. Два въпроса имам. Какви са политиките на Комитета на регионите и вътрешните правила за избягване на конфликта на интереси и заемането на постове от току-що напуснали високопоставени служители. Ако има политика срещу конфликта на интереси, комитетът има ли до сега случаи записани а, на конфликт на интереси? Следващия ми въпрос от писмените отговори на Комитета на регионите на въпроси, които зададохме, ставаме с впечатление, че през 2014 година е имало 787 мисии, почти 800 за една година. 125, в Италия, 90 000 евро, 102 в Люксембург, 77 Гърция, 70 000 евро 55 Франция, 20 000 евро. Плюс дневни и други добавки, това са няколко милиона евро само за 2014 година. И много е, големи разходи на членовете на комитета, свързани с тези мисии. Близо 800 мисии през 2014 година. Отговорът тази сутрин, който получих, бе че са били в Италия и Гърция, защото те са били страна председател на ротационното председателство. Но ако говорим 125 мисии за 6 месеца и Гърция 77 за 6 месеца и много други държави, мисля, че това е огромен брой мисии и огромен разход. Отговорът е дали съветът извинете, комитетът може да ни каже какви са били целите на тези мисии, тъй като те са много. Какви са били ползите за гражданите? Е, дали са били конкретни, имало ли е някаква сфера, дали са били измерими, има ли някакъв индикатор за напредък, дали са били постижими, за да се види дали може да постигне целта, дали са били съсредоточени върху резултати и да се измерват резултатите, а не дейностите и а, има ли са срокове тези цели. Благодаря. Благодаря. Предлагам господин Такси да започне с отговорите. Ако някои неща не са ясни, можете да ги внесете писменно. Моля, давам ви думата. Uh, Uh, Благодаря, госпожо председател. Току-що се опитах да направя проверка на страницата ни в интернет. Би ми се искало да дам точен отговор на въпроса за това кога е прият кодекса за поведение. Нека внеса известна яснота. В момента действа два кодекса за поведение. Допускам, че имате предвид този по правилника за длъжностните лица. Но миналата година въведохме още един кодекс за поведение за надзорниците. В него има конкретни разпоредби за конфликтите на интереси. Няма отделна глава за преминаването на държавни служители на длъжност в частния сектор, но такива правила е приел омбудсманът. Кодексът за поведение за надзорниците много ясно урежда и двата аспекта, които упоменахте. А другият, този за длъжностните лица, бе прият преди няколко години. В него много подробно са разписани задълженията на длъжностните лица съгласно правилника за длъжностните лица. Там много ясно са уредени хипотезите на конфликт на интереси. До момента не са ни били сигнализирани случаи на конфликт на интереси. Освен това, госпожо председател, подписахме споразумение на ниво служби с дисциплинарната служба на комисията. Ако има проблеми с длъжностни лица, при нарушение на правилника за длъжностните лица ще можем и да образуваме официални процедури. Госпожа Маковей, благодаря. Кодексът за поведение за длъжностните лица е на страницата в интернет. Същото уважи и за кодекса за поведение за надзорниците. Аз имах предвид кодекса за поведение за длъжностните лица. но той не е публикуван, което според мен е проблем. Преминаването на държавни служители на длъжност в частния сектор и конфликтът на интереси според нас продължават да са проблемни. Очаквам вашите отговори в писмена форма. Благодаря ви. А що се отнася до годишния доклад на Сметната палата, се обръщам за помощ към представителите на Сметната палата. Председателката Моника не разбрах много добре кой доклад на Сметната палата липсва. Липсва докладът на Сметната палата от 2014 година. Той продължава да се квалифицира като поверителен. Става дума за доклада за 2014 година. Мога да ви помогна по този въпрос, госпожо докладчик. Казахме, че подробностите от този доклад ще бъдат публикувани в годишния доклад. Вече е публикуван годишният ни доклад. Можем да ви изпратим екземпляр от него. Когато ви изпратихме отговорите си, докладът все още не бе прият, но сега вече е публикуван и можем да ви изпратим екземпляр от него. Ще проверям. дали Кодекса за поведение за длъжностните ни лица е публикуван по интранет. Вие попитахте дали не би трябвало да го публикуваме и на страницата си в интернет. Председателката. Разбира се, ние разполагаме с годишния доклад на Сметната палата. Няма нужда да ни го изпращате. Изясни ли се недоразумението за сроковете? Моника. Да, доколкото разбирам, докладът току-що е публикуван, така че всички ще се запознаем с него. Бихме искали да ни бъде изпратен, но можем да си го свалим и от интернет. Да, бе публикуван от Сметната палата на 6 или на 8 ноември. Господин Боянек. Господин Могорица, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Нека изясня. Информацията, с която разполагаме от одита на всички институции и органи, се съдържа в годишния ни доклад. Тази година излизаме с конкретни коментари за Европейския парламент и Европейския економически и социален комитет. Цялата информация, както упомена госпожа председателя, се съдържа в годишния ни доклад. От 10 ноември 2015 година. Бихте ли били така любезни и вие бяхте така любезен да я обобщите в началото. Госпожа Макове, но защо докладът е поверителен? В годишния доклад на надзорния орган за защита на данните е записано именно това, че информацията е поверителна. Председателката, да, тя бе поверителна преди публикуването на доклада. Госпожа Маковей, докладът е публикуван, но в годишния доклад се твърди, че информацията в него е поверителна. Искаме да разполагаме с този доклад и искаме да знаем защо до момента той се квалифицираше като поверителен. По този доклад се води състезателна процедура. Информацията по тази процедура е поверителна. В момента, в който процедурата приключи, ще ни бъде предоставен доклад. Господин Боянек, благодаря. Няколко думи за мисиите. Госпожо докладчик, мога само да повторя казаното от вас, а именно, че активизирахме взаимодействието с председателствата. За това се проведоха и толкова много пътувания до Италия и Гърция, а в Люксембург се провеждат немалко срещи на ниво администрация защо участваме ние много често в добавка към предвидените по закон заседания, които често се провеждат извън Брюксел. Предоставяме и техническа подкрепа и поради тази причина в заседанията участват представители на нашия секретаря. По втората част от въпроса ви, госпожо докладчик, с удоволствие ще ви предоставим по-подробна информация, доколкото ни е възможно. Ще ви дадем някои разяснения и обратна връзка вътрешните стандарти за контрол. Разбира се, прилагаме същите принципи като всички останали европейски институции, но общият принцип за конфликта на интереси е същият, но прилагаме някои специфични разпоредби при набирането на персонал, при тръжните процедури по отношение на стандартите за вътрешен контрол. Тоест действа общият принцип за конфликта на интереси – който се прилага от всички европейски институции и ние от своя страна сме въвели някои по-специфични разпоредби. Благодаря, господин Тойрер. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Първо честита нова година на всички. Имам обаче следните въпроси. Първо, от е, доклада и писмените отговори на Европейския съд става ясно, че се полагат големи усилия за изпълнение на изискванията за персонала. Нашият въпрос е как е, това се отразява върху продължителността на производствата, като се има предвид е, увеличаване на броя на производствата пред Европейския съд. Опасявате ли се, че по този начин ще се удължи срока на е, гледане на делата. И след това въпрос към органа за защита на личните данни. Пътните разходи са посочени общо като 85 000, но какви мисии покриват те? И всъщност тези пътни разходи не са ли доста незначителни? Можете ли да дадете повече данни, защото други агенции и институции са посочили точно какви точно са тези пътни разноски. Е, направили са точна разбивка. Става дума за пътувания в държавите членки или до европейските институции. След това за всички институции възниква въпроса за персонала е, след, по gender balancing, т.е. равнопоставеност на половете. Този въпрос беше разглеждан в Европейската сметна палата и тук имаме впечатление, че е, на водещи позиции има твърде малко жени. Има ли някаква особена инициатива, специална инициатива от страна на сметната палата, за да промени тези обстоятелства? Започваме с Европейския съд. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до въздействието на мерките за економия върху е, срока на гледане на делата, в момента нашата загриженост е свързана по-скоро с е, е, поддържащите дейности, т.е тук трябва да се има предвид, че съдът се опитава да запази доколкото може капацитета на работа на всички служби. И сега в контекста на изпълнение на мерките, които са взети във връзка с реформата на съда и това са мерки на законодателно равнище, е, всичко, което беше запазено е, и което се наблюдава е да не се намали значително е, капацитета на работа на езиковата служба, която до голяма степен спомогна за намаляване на броя на персонала и след това, що се отнася до капацитета на работа на кабинетите, беше е увеличен е, също и е, скоро през е, изминалите години създаване на три места за генерални адвокати допълнително и съдът полага всички усилия да продължи увеличаването на производителността с един постоянен състав, постоянен персонал, въпреки че през последните години броят на този персонал беше намален от 2010 година насам. Опитваме се да направим така реформата на съда да има възможно най-голямо въздействие върху продължителността на производствата и персонала. Трябва да бъдат използвани и инструментите, които са ползвани до сега, за да се съкрати времетраенето на производствата Разбира се, ако има по-малко съдебни заседания и по-малко участие на генералните адвокати, ще бъдат и по-малко страниците, които се превеждат също така и на приложенията, така че можем да се опитаме да намалим превода в максимална степен и също така сроковете за превод също и общите срокове за гледане на производствата. Благодаря. Председателката, мога ли да попитам допълнително нещо? Преди колегата Тайрер е, да си помисли, че Европейския съд е, ще колабира, аз мога да посоча, че имаме е, допълнителни места за съдии, но всъщност колко места допълнително, колко щатни бройки за допълнителни сътрудници ще получите вие? Нямам предвид шофьорска служба, имам предвид преки сътрудници. Реформата на съда, която започна от, на законодателно равнище, предвижда укрепване на състава на съда в три фази. Първата фаза засяга броя на съдиите, които ще работят през 2016 година допълнителни 12 съдии. Това се свързва с създаване на работа за асистенти и референдари, т.е. стажанти съдебни помощници, извинете. Също така мога да посоча, че като цяло има допълнително 89 бройки, които бяха създадени в тази първоначална фаза. Втората фаза ще се състои от септември е, същата година и е, ще бъде включена публичната служба в е, съда така че съдът на публичната служба няма да съществува вече. Тези съдии ще преминат към Европейския съд и ще бъдат създадени допълнителни места, за да се създадат кабинети на съдиите в същия обем, каквито съществуват сега. И третата фаза, 9 допълнителни съдии, тази фаза в момента не предвижда увеличаване на броя на помощния персонал. Имаме само 9 допълнителни съдии, нищо друго. Аз е, искам да посоча, че е, беше е, укрепено и деловодството. Мога да посоча също, че това стана без увеличаване на бройките в поддържащите служби. Те ще продължат да работят така както до сега, с постоянен резултат, персонал. И също така се предвижда е, намаляване с 5% на бройките. За фаза 2 пита председателката колко допълнителни бройки се предвиждат. Вие говорихте за 7 съдии, може би а тези допълнителни бройки са за поддържане на кабинетите на съдиите на също ниво. Да, отговаря ораторът. Сега всеки съдия разполага със съдебен помощник и асистент и е, е, съдът всъщност при него става дума за три допълнителни бройки за всеки съдия. И това дава общо 21 или 20, 20 е, бройки. Значи става дума за 4-5 допълнителни бройки, пита председателката. Е, всъщност е, като цяло са 89 бройки, 17 за делободството на съда, и е, всъщност това са 60 и няколко бройки, които са за кабинетите на 12-те нови съдии и укрепване на кабинетите на другите съдии. Така че е, общо за фаза 1 е, и за фаза 2 имаме общо 89 бройки, е, 17 за деловаството. Благодаря, казва председателката. ЕДПС е е, по въпроса на господин Тойрър. Um, Благодаря. Що се отнася до мисиите или командировките. Искам да информирам депутатите, че имаме 174 мисии през 2014 година, средни разходи 502 евро и 51 цента, общи разходи малко над 87 000 евро. Има три вида мисии, свързани с трите дейности, които извършваме. Първия вид мисии са свързани с надзорната ни функция. Тези мисии са всъщност инспекции на органи и агенции, посещения, което е нещо като инспекция. В смисъл знаем, че трябва да бъде посетен този орган, за да се поправи определена практика. И следващото е обучение на контролерите и систематично изпращаме своите служители на заседания на служители на защита на данните като организация така се провежда обмен на становища. Най-скъпите и най-ефтините мисии през 14-та година са били, що се отнася до надзора. Най-скъпата мисия е била до Мадрид, 4000 евро. Там изпратихме един експерт по надзор, по покана на една европейска агенция, която се очита пред съвета, която искаше помощ да разберат правилата и да могат бързо да коригират своите практики, за да могат да бъдат в съответствие. Най-ефтината мисия е до Маастрихт. Обучение на служители. 37 евро е цената. След това мисиите са свързани с консултации и даване на съвети. Става дума за конференции, срещи, където се обсъжда защитата на данните и където нашите колеги са лектори. Имаме политика, която е изложена на вебсайта ни по този въпрос, може да я прочетете. И като я прочетете, ще видите, че има промена с миналото. В миналото, за да имаме пълна независимост, държахме да не ни се изплащат разходите от мисиите, но имайки предвид нуждата да се оправдават разходите при данакоплатците, ще видите това описано. Ако една организация прави конференция, на която ние се изказваме, и има такса за участие, тогава искаме те всъщност да предоставят стая в хотел, или пътните разходи. Третият тип мисии са в сферата на сътрудничеството. Сътрудничество с национални органи за защита на данните, срещаме се редовно с тях. Обикновено това е в Брюксел. Но и с международни органи се срещаме. Веднъж годишно има заседание някъде в Европа. Е, тоест едното е европейско, другото е световно тъй като си сътрудничим с международни организации. След две седмици ще изпратим екип в Женева а, за защита на данните и червеният кръст. Ето това са видовете мисии, на които изпращаме своите служители. Благодаря. През 2012 година започнахме един план за равните възможности, за да подобрим равностойното представяне на половете. Направихме една оценка миналата година. За съжаление, резултатът не бе много удовлетворителен. That, and, um, the, the result... И резултатите не бяха такива, каквито очаквахме. С помощта на Агенцията за равни възможности, която е в Вилнюс, вече направихме един нов план, нови действия предприехме и очакваме да се подобри положението. На последното заседание трябваше да, засе, да назначим трима менеджери, нещо като ръководители на звено. Двама от тези трима основни ръководители са жени. Колегата Новаков, имам един въпрос. Той бе обсъден заедно с Томец Заковски, аз го замествам в момента. Въпросът е дали институциите могат конкретно да кажат до каква степен вземат предвид препоръките на Сметната палата и омбудсмана. Може би отзад напред и след това Всъщност в този порядък започваме с омбудсмана. Нашите препоръки се надявам да бъдат прилагани. А, ние поставяме високо летвата Що се отнася до сметната палата, нямаме голям бюджет. Доколкото знам, няма много препоръки към нас, но ако е имало такива, ние сме ги изпълнили. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до сметната палата, не сме имали препоръки последните 4 години. Когато имахме препоръка през 2009 година, я изпълнихме. Що се отнася до омбудсмана, пред вас сме докладвали, имаше три препоръки, отговорили сме, видели сме какво се е случило и веднага сме предприемали действия. Well, uh, the, um... Що се отнася до сметната палата, нямаше бележки към нас. Лесен отговор. Що се отнася до омбудсмана, две препоръки. Едното бе свързано с достъпа до документи и изпълнихме препоръката. След това изграждане на процедура за подаване на сигнали. И това го направихме. Да, имаше такова решение за подаване на сигнали. А плана, спите? Thank you, Madam Chair. Благодаря. За сметната палата има конкретни действия, които вече споменах в третата точка от своето изказване. Ставаше дума за търг за обществени поръчки. Имаме служба вътре в финансовото звено, което се занимава с слабости, установени в миналото до препоръките на омбудсмана. Същата бележка имахме като тази, която бе спомената от Комитета на регионите. Казах го по-рано. Приключихме с проекта за правила за подаване на сигнали и очакваме да получим съвет И през едните дни очакваме вече решението да бъде предлож... извинете, подписано. Председателят би трябвало да го подпише. Това ще бъде конкретно действие по препоръка. Благодаря. Yes, well, concerning the... Що се отнася до препоръките на палатата, такива няма в годишния доклад на Сметната палата към Сметната палата. Сега ще се отнася до вътрешните аудитори и външните аудитори. Както знаете, сметките и баланса се аудитират от външна фирма, имам предвид нашите, на сметната палата. И становището на тази външна фирма е положително. Когато има препоръки обаче в различни писма, изпратени до ръководителите ни, ние внимателно изпълняваме тези препоръки. Що се отнася до омбудсмана, единствената препоръка бе да се приеме решението за процедура за приемане на сигнали и ние се справихме на време. Що се отнася до Европейския съд, е, той не беше обект на препоръки от страна на Сметната палата и то в продължение на няколко години. Същото се отнася и за е, Европейския омбудсман, е, с изключение на другите институции, които са свързани с приемане на вътрешни правила за whistleblowing. Ние предлагаме един проект за решение на Комитета за персонала и той трябва трябва да даде становище до края на януари, доколкото знам, що се отнася до правилата за омбудсмана през 2014 година и за медиацията, това не беше обект на препоръки към съда. Благодаря. Колегата Аяла Сендер е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да създам възможност за предоставяне на отговор в писмена форма. Първо обаче искам да благодаря за отговорите, които получихме. Първо, във връзка с следното. В съда всъщност към тях искам да задам въпрос, защото съм малко обезпокоена във връзка с миналото. Обсъдихме различни елементи и това ни даде възможност да подобрим работата на службите на европейско равнище – капацитета, с който разполагате. Не знам точно каква е организацията, но може би ще се подобри този капацитет във връзка с работата с обществеността и след това във връзка с персонала на съда. Ние естествено знаем, че при аудиторите, когато става дума за а, равнопоставеност между половете, съществуват възможности за подобрение, да има повече жени на водещи позиции там. Мисля, че през последните години бяха направени такива стъпки. Знаем, че в, съдебна, в Сметната палата се провеждат важни реформи, чухме някои от е, техните елементи и аз искам да получа отговор с кои от тези елементи работят е, аудиторите, за да се подобри ситуацията. При ЕСК видяхме, че става дума за това да се подобри стратегията за whistleblowers, т.е. защитата на тези лица и аз искам сега да чуя дали това ще се направи или не. Искам да предоставите данни, след това Смятам, че генералният секретар би могъл да направи това. Не знам как точно са организирани нещата в тези две институции. Дали съществува обаче възможност да се работи на друго място? Има ли разрешение? Въобще какво точно се прави? В случая на господин Барн, аз от няколко години следвам този случай и чух много коментари в тази връзка от 2011 година насам. Ситуацията изглежда се повтаря до 2015 година, въпреки тревожните сигнали, които показват, че е, ситуацията наистина е тревожна. Аз е, искам да знам дали е, има някаква ретроактивност, е, тъй като е, е, ние познаваме досието на това лице, е, той е бил третиран, има някои критични елементи в е, неговото досие тогава нямаше никаква политика за защита на тези, които предоставят данни. Дали е възможно с задно действие да се елиминират тези елементи от досието на лицата, които предоставят данни. И след това искам да чуя дали има е, някаква насрещна, някаква заменяемост. Част от е, е, преводачите, писмените преминаха в парламента, така че искам да попитам дали вие сте получили нещо в замяна на това, че сте предоставили преводаческия персонал на други институции. Сега Искам да попитам също дали е, можете да изисквате проучвания от научната служба, можете ли да получавате по привилегирована процедура данни. Е, искам да попитам органа за защита на данните какво е мнението им за ОЛАФ и за надзорния комитет. ОЛАФ и надзорния комитет е, всъщност поделят един и същ инструмент за защита на данните. Някои доклади на ОЛАФ, е, всъщност от тях изтичат данни, така че аз искам да попитам какво е мнението ви по този въпрос и е, тъй като имаме нова политика на прозрачност, аз е, подкрепям тази политика както при медиаторите, така и при ОЛАФ, защото можем да видим и по-стари доклади на ОЛАФ като например доклада за Сара Саруи, каква е защитата на данните в този случай? Що се отнася до защитата на данните, какво допринася тази нова политика на прозрачност? Аз мисля, че все пак има някои пропуски. След това искам да попитам медиаторите дали тъй като вие отговорихте на въпроса за подобрената комуникация, казахте, че ще смените политиката по отношение на видим, по-голяма видимост на вашите дейности, така че въпросът ми е защото вие посочихте различни индикатори, как всъщност се отразява това в реалността и какво е равновесието между мъжете и жените във вашата институция. Председателката, започваме с представителя на съда. Моля. Искам да благодаря на госпожа Яла Сендер за зададения въпрос към съда що се отнася до последиците от е, изчезването на съда на публичната служба от е, септември 2016 е, година. Тоест, този съд се закрива. Аз искам да посоча, че съдът, който ще поеме съдиите от съда на публичната служба, не е преставал от създаването си да изпълнява функциите си е, в е, публичната сфера. Е, съдът на публичната служба, всъщност съдът беше първа инстанция преди създаването на съда на публичната служба и също така е и втора инстанция по отношение на съда на публичната служба. Така че мога да посоча, че съдът наистина има достатъчна експертиза в тази маниера, просто трябва да се преорганизира, да се реорганизира работата по начин, който да даде възможност да се създаде трибунал, в който да представлява първа инстанция. И е, всъщност трябва да се организира така дейността, че е, отново съдът да поеме е, функцията на съда на публичната служба. Е, обаче е, това, е, този факт, закриването на съда на публичната служба не означава, че няма да има такива дела. Е, такива производства ще се гледат в бъдеще от е, самия съд, от самия трибунал. Е, и е, всъщност е, това е юриспруденция, която е, не пречи на възможно развитие. Това е една нормална ситуация, когато става дума за изпълняване на съдебни дейности. Европейския съд смята, че производствата няма да пострадат е, от е, тези промени. Тези промени е, просто са насочени към подобряване на архитектурата на съда и той вече ще включва само две юрисдикции. Следващият оратор. Искам да отговоря на казаното от госпожа Аяла Сендер – Сметната палата има план за а, равнопоставеност на половете и аз казах, че още през 2012 година беше създаден този план. Ние още не сме постигнали всички положителни резултати, които очакваме, обаче все пак имаме напредък. Искам да посоча, че при аудиторите съотношението мъже-жени е почти 50 на 50 и след това за мерките, които сме взели, при тях става дума преди всичко за създаване на а, всъщност за а, насаждане на убеденост колко е необходимо а, да се следва равнопо... принципа за равнопоставеността на половете. Е, имахме и представителка е, от е, агенция, която е, беше при нас. Имаме също и мрежа от е, жени аудитори, които са работили при нас. Е, жените получават по-отговорни задачи и също така продължаваме да предлагаме курсове за повишаване на квалификацията, например за менеджери и за ръководители на отдели. По е, тази тема искам да кажа още нещо. Миналата година беше сключено споразумение с е, университета в Льовен, Нанси и Мец за да се а, е, създаде университетски диплом за публични аудитори. И всъщност сега за първа година вече се присъжда такива дипломи. Смятам, че това ще бъде положителен принос за обучението и квалификацията на нашите аудитори. Господин Планас. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на членовете на Европейския парламент за въпросите. По отношение на подаващите сигнали за нередности, сигурен съм, че знаете, че правилникът за длъжностните лица от 2004 година съдържа насоки, за подаващите сигнали за нередности. Тези насоки сега трябва да бъдат допълнени от други насоки и препоръки от омбудсмана. Както казах в уводните си думи и в отговорите си на въпроси до тук, бе взето съвместно решение заедно с Комитета на регионите. Това бе много важно, тъй като двете институции споделят много служби, като например службата по писмен превод и служба логистика. За това и работихме заедно по изготвянето на съвместно решение. В момента обсъждаме въпроса с комитета на персонала – те имат срок, в който да излязат със становище, което ще бъде предоставено на надзорния орган за защита на данните ще бъде подписано и от двата комитета. До момента не сме имали проблеми. Допускам, че говорихте за моя предшественик. Ако наистина е било така, нека кажа следното. Със сигурност знаете, че въпросното лице не можеше да продължи да изпълнява служебните си задължения. Този човек изнасяше лекции в редица университети. Решихме, че трябва да разгледаме въпроса за това как тази негова преподавателска дейност се съвместява с решението да бъде обявен за нетрудоспособен. Консултирахме се с експерти медици, след което бе взето положително решение. Повдигнахте и въпроса за един случай от 2009 година. В момента се водят редица дела, страни по които са господин Бермехо и администрацията. Взети са постановени са съдебни решения, някои от които в полза на администрацията, други в полза на господин Бермехо. Той бе квалифициран като нетрудоспособен. Всичко това означава, че този човек е възнамерявал да приеме предложенията за извършване на дейностите, които е извършвал. По въпроса за подаването на сигнали за нередности и дали от това може да проистекат по-положителни резултати за господин Бермехо – Мога да кажа само, че правилникът за длъжностните лица от 2004 година съдържа пълен набор от разпоредби за подаването на сигнали за нередности. Ние винаги сме се придържали към този правилник. Господин Боянек, благодаря. Моята задача е много лесна. Мога само да потвърдя казаното от господин Луис Планос. Комитетът на регионите през 2004 година въведе своя система за подаването на сигнали за нередности. Основното предимство на нашите членове е, че те имат право по поискване да получават подробни проучвания, изготвени от Службата за научно-изследователска дейност на Европейския парламент. Нашите членове могат също така да получат подробна информация, която може да бъде и адаптирана за конкретни прояви. Вашата служба за научно-изследователска дейност излезе с предложението да излиза с такива по-специални становища за конкретни прояви. И двете страни си взаимодействат. Понякога службата за научно-изследователска дейност изисква информация от Комитета на регионите. Взаимодействието е и в двете посоки. Сътрудничеството ни е много ползотворно. Госпожа Гмюндер, благодаря. Мисля, че колегите ви говореха за преразглеждането на ключовия показател за изпълнение за видимостта. През 2014 въведохме показател за измерване на предоставянето на външните заинтересовани страни с своевременна и надежна информация. Всички категории заинтересовани страни бяха обобщени в рамките на този показател. На следващ етап го променихме за да направим разлика между медиите и дейностите по социалните медии. Така можахме да отграничим различните категории заинтересовани страни. Например, тези в мрежата на европейските омбудсмани от други. На ниво висше управление постовете на 100% се заемат от жени в мое лице по-точно. Господин Докси. Thank you, thank you, <clears throat> With to the question by... Благодаря, госпожо председател. По въпросите на госпожа Яла Сендер – Искам да подчертая, че ОЛАВ като европейска институция трябва да спазва регламент 1041 за прозрачността, както и регламент 45 от 2001 година за защитата на данните. Нашата работа по отношение на ОЛАВ се състои в предоставянето на насоки и упражняването на надзор. Що се отнася до насоките, сме изготвили два документа. Първият е за публичния достъп до документи, съдържащи писмени данни от 24 март 2011. Ще го намерите на страницата ни в интернет в раздела Документи. В документа препоръчваме активни действия за прозрачност Препоръчваме на Олаф да е колкото се може по-активен при оповестяването на информация, когато това, включително и на лични данни, когато това не е в ущърп на субекта на данните. Когато има съмнения, Олаф може да се свърже с местния служител по защита на данните. На 23 ноември 2012 година излязохме с още един документ, в който заявяваме, че когато надзорният орган за защита на данни има съмнения във връзка с служителят за защита на данните има съмнения във връзка с процедурата, той може да се консултира с нас. На всеки две години извършваме анализ на действията на институциите и органите. Освен това, разглеждаме и жалби. Няма да се изненадате, ако ви кажа, че сме били сезирани с жалби срещу Олаф. Председателката, благодаря. Аз също се включих в списъка на желащите да се изкажат. Имам два съвсем кратки въпроса. Първия мога да го задам всъщност на всички вас, но мисля, че би било достатъчно да ми отговори представителя на Сметната палата. Бе ви зададен въпрос за най-високата пенсия, за средния размер на пенсиите и за средния размер на пенсиите през 2014 година. Отговорихте на този въпрос, но искам да ви попитам какви са източниците ви на информация. Как можете да сте сигурни, че, че отговорът ви на въпрос 15 е верен. Всички отговориха на този въпрос с изключение на Европейския съд. Европейския съд заяви, че трябва да се обърнем към комисията. На всички от тези, които отговориха на въпроса, искам да задам въпроса какви са източниците ви на информация, а към Съда на Европейския съюз имам също въпрос. Защо не знаете неща, които са очевидни явно за всички ваши колеги? Не ни отговорихте последния път на този въпрос. Вторият ми въпрос отново е към Европейския съд. Става дума за продължителността на производствата Дадохте точни данни за средната продължителност на производствата, както пред Европейския съд, така и пред трибуна, съда на публичната служба. Но не дадохте отговор на въпроса за продължителността на производствата пред общия съд. Бихте ли могли да ни предоставите допълнително информация по този въпрос? Господин Луис Гарсия, преди да дам последно думата на представителя на съда. Тази информация е включена в счетоводните ни отчети. Пенсиите се управляват от главния разпоредител с бюджетни средства от неговата служба и можем да изискаме информация от него в случая. Но в отговора на въпроса ни данните се основават на информация от счетоводните отчети. Благодаря ви. Думата има представителят на съда. Защо не разполагате с информация, с която явно разполагат всички останали ваши колеги? Това беше първият ми въпрос. Вторият бе за средната продължителност на производствата пред Общия съд. Мадам ла президент, благодаря, госпожо председател. Що се отнася до данните, от 2004 година аз всъщност мога да посоча, че имаме една разпоредба, съгласно която е, съдът е, не е, изплаща директно пенсии, съдът изпълнява всъщност функциите на институция, която осигурява правата на пенсия и всъщност нямаме някакъв поглед върху плащането на пенсиите. Аз ще помоля нашите колеги да предоставят данни за плащанията. Нашият въпрос, нашия отговор, извинете, се ограничава по-скоро върху неразполагаемост на данните в момента. Те са на разположение на комисията в момента и на службите по плащанията, така че ние можем да ги предоставим тези данни. Що се отнася до продължителността на производствата, в отговор на въпроса, номер 7 от въпросника ние сме предоставили средните срокове за продължителност на производствата в Общия съд и Съда на публичната служба. Тук на ваше разположение има статистически данни за средната продължителност на производствата за 2014 година. Данните за 2015 година още не са събрани. Така че за 2014 година за Общия съд средната продължителност за преюдициалните производства е 15 месеца и това е всъщност най-низкото, най-низкото, най-низката цифра от 2007 година. И непрекъснато спада този срок и, и през 2014 година, що се отнася до прекия съд, беше 20 месеца е, имаме намаляване в сравнение с предходните години. Но сега мога да посоча още следното, че за 2014 година имаме 14,5 месеца за жалбите. Е, и е, всъщност това е, е стойност по-ниска, най-ниската от 2007 година за общия съд. Сроковете за производствата са по-високи. Всъщност това е свързано с спецификата на споровете. Става дума най-вече за по-сложни производства, економически спорове и други подобни. И там вече 30 32,5 месеца за държавните помощи, 35 за и 8 за конкуренция, 18 месеца някъде за дела по конкуренция и във връзка с жалби по публичната служба 12,8 месеца за съда на публичната служба, средна продължителност на производствата 2014 17,1 и е, това за производства, които завършват с заповед и е, други, които завършват с е, съдебно определение. Е, председателката, можете ли да отговорите писменно на въпрос 26, както правят всички останали институции? Ще бъде ли възможно с всички цифрови данни, които току-що предоставихте е, и не всички са включени във въпросника, да ни е, предоставите писмени отговори? Ще бъде много мило от ваша страна. Със сигурност, госпожо, благодаря. С това приключваме нашето днешно изслушване на другите институции. Искам да благодаря най-сърдечно от името на докладчиците и подновявам нашата покана да вдигнем на здравите за новата година. Е, благодаря много. Е, благодаря най-сърдечно за сътрудничеството. Ще останем в контакт във всички случаи. Благодаря и закривам заседанието.